Скъпи колеги, продължаваме с заседанието на нашата комисия и сега вече сме на точка 11 от е, дневния ред. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване е една изключително важна тема. И тук докладчик е Карл Хайнц Флоренц. Той се занима с тази тема и а, сега той ще ни въведе в а, темата. Благодаря, господин председател. През 2002 година за първи път направихме опит в Европейския съюз да организираме а, отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Ставаше дума а, за една директива, тогава и ние се опитахме за първи път да въведем правила в Европа и да ги хармонизираме, защото всички знаем, че правната уредба на стопанисването на отпадъците е, се прави в рамко, чрез рамкови правни документи на Съюза, но тук ставаше дума вече за по-конкретни неща. И си спомням за една уредба от първата ви директива, защото за нас всичко това беше тера инкогника. Много хора не знаеха как трябва да изпълняват тези разпоредби и накрая всички се питаха как всъщност би трябвало да изпълняваме тези а, правни актове. Знаем, че а, електронното и електрическото оборудване през последните години нарасна много като количество. Това ще се очаква и в бъдеще. И е, всички от вас, които имат деца, знаят колко бързо остаряват тези уреди и въобще електронни играчки. И естествено тези суровини трябва да бъдат дезактивирани след това и отстранени като отпадъци, за да могат след това да бъдат бъдат използвани повторно. За това тогава през 2002 година ние предполагахме какво ще бъде развитието, че ще има конфликт по отношение на сурмините във бъдеще и е, за това е, още е, тогава ние се зададохме въпроса как по-добре да стопанисваме отпадъците. Тук обаче е заложен един голям проблем, който е, ние е, установяваме, за съжаление. При първата директива ние не постигнахме е, успеха, който желаехме и защото само 40% от е, електронните уреди, е, които е, включват е, които всъщност бяха търгувани между бизнес-консуматори, бизнес-потребители, попадаха под действието на тази директива и накрая трябваше да установим, че не повече от 33% от всички електронни уреди, които минаха по този канал, бяха обхванати. И сега може да се спори защо 33%. По този начин една голяма част, около 72%, останаха така извън тези разпоредби, как всички тези уреди трябваше да бъдат отстранявани като отпадъци, как да се предотврати емисията на парникови газове. Всички тези отпадъци, разбира се, не бяха отстранени неквалифицирано, но това всичко ни даде повод е, да се занимаем по-подробно с тази тема. Правилно е, че комисията реагира на това и ни направи някои предложения, от които аз е, мисля, че е, голяма част от тях са доста привлекателни. Естествено има хора, които са против. Ние имаме огромен вътрешен пазар. Това е една от причините да дойда тук в Европейския парламента, не да остана в моя национален парламент, е, защото е, тези национални разпоредби е, трябва който смята, че трябва да продължат да се поддържат, т.е. нещата да останат на национално ниво, мисля, че греши. В стария регламент, в старата директива е записано, че ние трябва а, да разширим а, приложното поле и да обхване и МВ, т.е. отпадъци от електронно оборудване. Днес вече в, се разширява полето и до РОС и доколкото виждам в член 95 в нашата комисия винаги е имало трудности с това, но когато стандартите не са достатъчно високи, можем да приложим 95, но не можем да прилагаме само 95, а добрите стандарти да ги изоставяме. И сега въпрос към комисията е защо е направила това предложение, защо тази уредба сега а, трябва да има само приложно поле в РОС и няма ли да е добре, ако обхваща а, и двете неща в едно и също досие. А, квотата на събираемост, аз изпълня много добре, а, че имаше състезание между а, цифровите данни 5 кг, 11 кг, тогава както а, преди а, при ИТС. а, координатора от групата на социал-демократите много добре описа това, а именно, че става дума за чисто дума за чисто съревнование между съвета и парламента стигнахме до 4 кг, защото за новите страни членки, на които казваме добре дошли и на които се радваме, беше трудно да постигнат по-високи проценти. Тогава Германия беше към 14-15 кг, Австрия също там след направени компромиси се постигна споразумение, а сега мога да посоча, че тези проценти трябва да се ориентират е, е, към двете последни е, търговски години и количествата, които тогава са пуснати на пазара. Може много да се спори за процентите, обаче много ви моля, не гледайте тези проценти като вид наказание. Ние искаме тези суровини да ги осигурим за бъдещите поколения. Просто не искаме да купуваме продукти и да ги използваме и след това да ги изхвърляме или да ги експортираме нелегално. Не, за това трябва да заложим по-амбициозни проценти и а, е, в новите държави членки а, е, може би има тук и там проблеми. Аз а, е, приемам това, обаче със сигурност ще може да се намери решение. Въпросът е към комисията, която днес е представена тук с биш представител. Как можете да обясните тези проценти и се надявам, че ще предложите Mm. Mm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 сега малко повече се концентрирам. Аз мисля, че това е добър подход, но много амбициозен. За тази цел ни е необходима подкрепа, защото може да си представите, че в моя кабинет наистина ще има бура след това. И след това искам да питам комисията какво ще стане до 2016 година, защото тя предлага тези данни да действат, тези цифри, проценти да действат до 2016 и какво ще стане след това? Няма ли да има някакъв вакуум? Как ще може да се преодолее е той. Може би да направим един поетапен план или нещо от този род. Аз е, посочих, че 30% е, е, минават по официалния Triple E канал по отношение на, като отстраня, на отстраняването като отпадъци. И тук вече трябва да се запитаме е, къде трябва да се предоставят електронни уреди, кой до кога трябва да плаща. Има хора, които казват е, потребителя, той е, трябва да дава по-голям принос, други казват не, това не е така. Аз лично смятам, че и производителят трябва да поеме своята тежест, естествено, но и потребителят също той носи социална отговорност и трябва да даде съответен принос, като събира тези отпадъци на специално установени за това пунктове и по този начин мисля, че няма да се губят много от тези уреди. Не знам как е във вашите страни, обаче ако в моята страна погледнете в 8 часа по улицата, ще видите, че а, такива отпадъци не се събират от официални а, установени за целта фирми, а от а, търговци на отпадъци. И, а, ако, а, и, и тогава не знаете дали този хладилник, който е а, незаконно отстранен като отпадък, дали е източен антифриза от него и всякакви а, токсични а, материали. А, сега тези 33% повтарям трябва да бъдат увеличени. Комисията със сигурност ще вземе отношение по това и сега стигаме до според мен най-трудния въпрос, а именно регистриране на производителите и е, дефиниране на понятието производител. Тогава беше много тежка борбата в е, тази е, сфера. Е, желанието беше да се запазят националните разпоредби. Аз живея в една страна, където имаме 16 федерални провинции, австрийците също имат Тоест в Германия това е още по-трудно и аз смятам, че а, този чудесен голям вътрешен пазар всъщност трябва да е в а, състояние да, а, на, даде възможност за регистрация. Аз мисля, че това може да става в съответната страна, където е седалището на фирмата производител, но трябва да се изгради информационна мрежа, така че да се допълни пусне а, пералната машина да се отстрани като отпадък в а, Нидерландия, но и в Португалия сега. И има много голяма съпротива от страна тези, които ще трябва да поемат финансирането на всичко това, защото все пак разходите по отстраняването на отпадъци са различни в а, различните държави членки. Но а, нека да не заблуждаваме а, тези, които участват в а, целия този процес. А, сега аз мога да ви кажа, че е по-трудно между Берлин и Мюнхен да има някакъв менеджмент, отколкото между Берлин и Португалия. Между Берлин и Португалия понякога е по-лесно, така че имаме този голям вътрешен пазар и е, мисля, че можем да установим финанс, общностни финансови правила и е, ако е, след това се развие един пазар и се окаже, че дадена страна е, е по-ефтина в смисъл предлага по-изгодни условия, е, а тук вече трябва много да внимаваме, защото е, според мен е абсолютна крачка назад, когато участващите органи, например при нас Министерство на околната среда, но и много други институции, които е, управляват националните приходи от тази дейност, аз разбирам много добре, че те искат да запазят този статут, но 27 пъти да създават а, такива институции, според мен е лукс и а, твърде а, голям разход за а, а, твърде висок стопански разход. Това са предложения от страна на промишления сектор, но аз не заставам изцяло за тях до сега отрешаващо значение бяха местата, където се поемаха разноските на производителите. Добре е, че комисията предлага подобрение. Аз лично смятам, че и потребителят е задължен, не само производителят. дами и господа, това са предложенията, които аз искам да ви направя. Мисля, че засегнах най-важните точки. Имаме една специална процедура, не става дума за комитология, а за друга процедура, е, защото мисля, че господин председател, ние един, в един момент ще трябва да решим, че трябва да реагираме на това, което комисията смята, че трябва да се промени, да се измени. Сега, аз си мислех, че един парламент контролира администрацията. Оказа се, че не е така в, в такива случаи трябва като парламент да се намесваме, но очевидно тук сме тръгнали по един път, който единствено ни въвежда в ситуацията да обсъждаме и променяме само онези сфери, за които комисията е направила предложение. Аз е, лично не приемам това и ще се радвам много, ако комисията се е, занимае с моите въпроси, е, най-вече бизнес то бизнес и бизнес то консум. Това са важни въпроси. Аз също искам да разгледам и въпроса свързан с авторизацията и финансовите системи. Мисля, че в Европа е изградена една ужасна бюрокрация без е, е, каквато и да е връзка с пазарната економика. Тук е, могат да се спестят много средства, като се изпълнят добри екологични проекти. Благодаря на господин Флоренц за това компетентно въведение в темата това са неща, които може би ще трябва да влязат в следващия договор в следващия конвент и комисията поема инициатива. Израз на това са предложенията, които прави и по които ние можем да внесем изменения, но парламента все пак няма инициатива също и според новия договор. Сега, вие помолихте представителя на комисията да отговори на въпросите. Моля той да направи това. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за тези предварителни представения. Добър ден на всички. Нека да започна с последното нещо, което спомена господин Флоренца, именно защо трябва да направим такова преразглеждане на директивата. Целта беше не да се държат другите институции извън дебата, а по-скоро, защото това е полезно особено като се включат в тази директива някои нови а, части, законодателни части. Защо правим, разбира се, тази преработена версия? Все още има много загриженост и проблеми. И тази преработена версия има за цел именно да отговори на част от проблемите – и така ще гарантираме или поне ще задържим поне някакво ниво на правна сигурност сред администрацията, сред економическите действащи лица в тази област. Докато ние евентуално разискваме бъдещо подобряване на директивата. Ситуацията беше много критична. Имахме ново законодателство, което а, отговаря на последните 2-3 години практически опит. И, и това законодателство изискваше всъщност преразглеждане. И докладчика много добре го спомена, за да можем благодарение на това ново законодателство да включим в директивата нови законодателни, административни, технически открития. И също така имаше, разбира се, и чисто екологични елементи. Както каза докладчика, а именно, че не отговорихме на първоначалната, първоначалната амбиция на директивата. И за това в цел да имаме още по-ефективно защита от, от екологична гледна точка, решихме да направим преработената версия. Защо предлагаме да поменим частотата? В настоящата ситуация, така както каза докладчика, директивата за отпадъци електрическо електронно оборудване ОЕЕО всъщност трябва да отговори на нашите цели. Имахме директива от 95-та година, която е силно ограничаваща и ние имаме нужда от гъвкава директива, която да премахне несигурността и да обърнем ситуацията. Затова днес в нашето предложение имаме цел, обхват, която, кой, този обхват има за цел да наложи един списък, който да е освободен от ЕРОХС, ограничението за на употреба на определени опасни вещества в електрическото електронно оборудване и под член 175 този елемент трябваше да бъде разгледан от държавите членки трябва да имаме много високи и ясни стандарти за преработка на подобни отпадъци. Напълно съм съгласен с това. И трябва да сме наясно кои продукти могат да бъдат преработвани по тези стандарти, за да не бъдат просто изоставени. Втория въпрос беше относно целта и дали тази цел е правилната Споменахте вече част от този проблем и според информацията 85% от всички ОЕЕО е е в Европейския съюз са били обратно събрани днес. Това много ясно представя нещата, като си има предвид, че е, това всъщност представлява около 65% от всичко, което е било пуснато на пазара през последната година. И има само малки нарушения, които са ни докладвани от държавите членки. Разбира се, ние се тревожим за равновесието и е много вероятно около 50-55% от цялото оборудване да отива по нелегални канали към нелегални центрове за преработка или просто към нелегални сметища. Ние трябва да гарантираме добра обработка, за да сме сигурни, че тези 85% са наистина събрани и обработени според европейските стандарти. но трябва да трябва за тази цел да сме наясно, да сме сигурни, че съществува правилно селективно събиране на отпадъците и че тези селективно събрани отпадъци се обработват правилно. Трябва също да увеличим отговорностите на производителите и що се отнася до събирането на отпадъците. Считаме, че при определени обстоятелства това дори може да помогне на производителите да постигнат своите цели за събиране на отпадъци от електронно електричество оборудване. Те трябва да представят повече инструменти, повече възможности за събиране на тия отпадъци за потребителите. И ние запазваме разпоредбите, такива каквито са днес, че това може да бъде направено, но не да го наложим като задължително на производителите. И насърчаваме държавите членки да се задълбочат, да разгледат тази опция, но тя все още не е задължителна. И нека да отговоря на въпроса за регистрите. Това беше след целите за събиране на отпадъци. Това беше втората голяма област, където имахме нужда от подобрение. Проведохме е, консултации с заинтересованите страни. От 3 години насам говорим с тях и слушахме економически участници, много други заинтересовани страни. И установихме, че много от тези страни са затрупани с непоносим голям брой административни пречки. И в някои е, случаи те дори са били принудени да заплащат е, по различен начин еднакъв тип оборудване. И ние имаме нужда именно по тази причина от специални регистри, общи, едини регистри, които да изискват минимална подобна административна намеса. Трябва да имаме само един път и един, едно действие на регистриране. Валидно и еднакво за всички 27 държави членки. Веднага след като се осъществи това регистриране в едната държава, то трябва да стане видимо регистрирането и в другите страни членки то този тип на регистрация ще позволи да се докладва за количеството електронно-електрическо оборудване на пазара. И също така по този начин ще става веднага информиране към регистрите на съседните държави, за да няма двойно регистриране или двойно плащане на едно и също оборудване. Така че договорим за подобрение на нашето функциониране чрез обмяна на данни. И когато има възможност, можем да не установяваме законово представителство на всяка една от компаниите в всяка една държава членка. Разбира се, Оставам на ваше разположение за всякакви въпроси и допълнителни. Благодаря. Благодаря, господин Клюгнер, за това сведение, за тази информация. Имаме време до 4 часа. Имам 8 изказвания. Иска ли още някой да се запише в списъка на изказващите се? Е, защото е, иначе е, ще закрия списъка. Предлагам изказванията да бъдат по 3 минути приблизително. Катлин, моля. Благодаря. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Не съм много. Преди 6 години с интерес се занимавах с тази тема и съм много доволна, че мога отново да се посветя на нея. Съвсем искрено искам да кажа, че директивата е много важна и след като изслушахме комисията, смятам, че тази директива може да бъде подобрена и преразгледана. За нас, моята група няма проблем с целите, само трябва да се упрости административната тежест за държавите членки и ако има начин по-добре да постигнем екологичните си цели, трябва да го направим. Но за тази цел трябва да продължим с дискусиите. Що се отнася до полето на приложение, получихме добър отговор от комисията, но мисля, че можем да позадълбаем в този въпрос. И тук стигам до същността на изказването си. Бях очудена от е, казаното от комисията за целта 65%. Според мен тази е, цел е относителна, а не абсолютна. Смятам, че това е добър подход, но е ограничителен а в отговора на комисията се подчертава именно този ограничителен характер. Не е приятно да си мислим, че 65% от електрическото електронно оборудване се събира, но след това не се преработва. Трябва да търсим по-амбициозна цел и в един по-далечен срок няколко такива цели – но е важно също да подобрим системата за инспекция и контрол на събирането на отпадъците. А, нека да видим дали не е възможно да засилим директивата. И още нещо. По време на обсъждането по началното предложение записахме принципа, че производителите носят отговорност, но този принцип някакси не беше приложен на практика, а това ще бъде много важно. Защото през изминалите години си дадах сметка, че има отговорни производители, които имат отговорно поведение на пазара, но е, системата трябва да се подобри. Затова смятам, че директивата трябва да се подсили, да се наблегне не само на индивидуалната отговорност на производители, а и на възможността за рециклиране и повторно използване на оборудването, така че да сме сигурни, че на пазара се пускат по-добри продукти. Принципа бизнес то бизнес, търговец то търговец е трейдер ту трейдер, може би също трябва да залегне в тази директива. За момента мисля, че редица елементи от директивата могат да бъдат засилени. Но като цяло моята група подкрепя основните цели на комисията за преразглеждане на директивата. Ja, meine Liebe zum е, чудесно. Уважаеми колеги, виждам, че темата електронно оборудване се ползва с е, много голяма любов сред нас и е, непрекъснато я обсъждаме. Владко Панаятов е следващият. Благодаря, господин председател. Това е много важен проблем и наблягам на него, защото трябва да имаме нови ресурси, така да се каже, за Европа и да имаме възможност да възстановим тези ресурси обратно за Европа. Защото всяка година Европа дава огромни средства, за да поддържа на ниво своята електронна, своето електронно и компютърно оборудване. Искам да благодаря на комисията, защото те представиха по много важен за нас начин този важен, така иначе, сюжет. Още веднъж подчертавам, това е тема, която засяга пряко нас, всичките 27 страни членки и ние всички трябва да прилагаме вече на практика този нов менталитет, защото това е най-лесният лесен не е действителност, но най-правилният път, за да за да намалим нашите разходи. Благодаря. Е, Михаил Тремопополос. Благодаря, Михаил Тремополос. Не. Тогава Жули Гелинг. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа няколко думи от името на моята група. Четейки преработената версия, предложена от комисията, аз лично ам, съм изненадана от а, липсата на комплексна гледна точка. Мислех определено, че ще има такава, но не. Няма нищо, което да казва тук, защо някои области, примерно, се справят по-добре с рециклирането на такива продукти, а други не. Защо успяват да съберат и рециклират на по-високо ниво, а други не. Определено. Определено има някакъв проблем, но въпрос е защо и къде всъщност ние не успяваме да получим от потребителите този тип поведение, който ни е толкова важен. Доколкото си спомням, целта беше да се развие системата не толкова като регулация, а как всъщност да подтикнем потребителите и производителите да постигнат своите цели. И за това мисля, че трябва да имаме една водеща нишка в преработената версия. Трябва да си помислим защо защо имаме такива цифри, такива неокоръжаващи цифри от 65% и как бихме могли да ги променим? Та да се запитаме, ще преработи ли въобще тази венова версия, като я приложим? Нали търсим всъщност ефективност? Така, както вече казах, определено се питам какви са целите тук, но както казват, е, малкото камъче обръща колата, така че нека да се спреми на методологията. Благодаря, Рихард Зейбър. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря както на докладчика, така и на представителя на комисията за изложенията, направени от тях. Аз съм за една европейска стратегия за рециклиране на ресурсите, която да включва рециклирането на електрическо и електронно оборудване, но не разбрах съвсем това, което каза представителя на комисията относно правната форма. Защо комисията трябва да решава кое функционира добре и кое е зле? Мисля, че това трябва да бъде наша задача. Комисията просто трябва да направи предложение и за това аз мисля, че избраната правна правна форма не е правилната и за това аз не съм и доволен от нея. Мисля, че правното основание не е съвсем коректно подбрано, защото тук се включват текстове, които се отнасят до продуктите. Мисля, че тук трябва да не се гледа само член 175, освен това, има и проблеми свързани с големите различия между държавите членки, т.е. как ние можем да постигнем този изискуем процент от 65-65%. Аз виждам разлики между държавите членки, които са очевидни. Но мисля, че е важно за да въведем това европейско понятие производител с това предложение. Ако ще функционира това понятие, ще трябва да се внесат изменения в други сфери, най-вече в изпълнението на правните актове. В европейската каталожна търговия установяваме, че тези неща не функционират съвсем добре и европейският вътрешен пазар боледува тълкува от различните правни системи в държавите членки. Комисията ще направи наистина правилна крачка в посока един вътрешен пазар, ако постигне по-добра съгласуваност между правните норми, а ние също така бихме искали да има добре функционираща система на изпълнение на правните актове. В старата директива там попадаха, тя действаше при условията на национални системи, от които едни бяха по-добри, други бяха по-слаби, но няма ясно разпределение на задачите и на тежестите между производителите и общините и това трябва да се направи. Естествено, економиката трябва да създаде системи за рециклиране и събиране на продуктите, обаче в в някои държави членки тези системи са на комунална основа, на общинска основа и мисля, че в директивата трябва да се изясни как в бъдеще ще следва да функционира тази система. Установявам, че 85% 3 минути превишихте. Млъквам, господин председател. Благодаря, господин Зевер. Благодаря, Виктория Проди. Искам да се позова на рамковата директива за отпадъците, в която се предвижда а, повторно използване, рециклиране или елиминиране на отпадъците. Аз лично не виждам доколко тази конкретна директива, която обсъждаме, ще ни позволи да се е, придвижим напрез, е, напред. До каква степен ще бъде възможно да се рециклират е, компонентите на електрическото електронно оборудване или цялото оборудване? Аз не мисля, че ще постигнем едно стриктно прилагане на всички операции по отпадъците, които сме одобрили тук. Но, както каза колегата Пана Йотов, интегралните схеми и други компютърни елементи, които са изключително редки и, и ценни, трябва да бъдат и използвани просто защото ще настъпи недостиг. И в това отношение трябва да действаме много по-системно и прецизно, изпълнявайки тези операции. И гледам директивата от тази гледна точка и според мен тя не е достатъчно силна и задълбочена. Благодаря ви. Педализа. Петър Лиза, благодаря господин председател. Аз подкрепям позицията на Карл Хайнц Флоренц. Имам само три е, специални забележки. Първо, темата економия на енергия. Много интензивно се занимавахме с нея, също и в предизборната кампания. Много хора твърдят, че живакът, който се съдържа в енергоспестяващите кружки, по принцип не може да се използва. Комисията каза, че този аргумент е неоснователен, защото при производството на електрически ток също се отделя живак, но по принцип трябва да се подобри ситуацията. Според мен има такова съдържание, но не познавам нито нито един потребител, който е отишъл в съответния пункт да отдаде като отпадък енергоспестяваща лампа и е, Естествено, те могат да се събират по домовете, както предлага комисията, т.е. на място, но има и междинни решения. Според мен най-лесно е там, където се купуват тези кружки, там да се предават и като отпадъци. Това се прави при батерии, акумулатори, например, и някои търговци на дребно вече са въвели тази практика и може би трябва да си помислим дали да не направим от това законово изискване изискване, правно изискване. Второ, фотоволтаични съоръжения, т.е. съоръжения за соларна енергия. Тук някои твърдят, че може да се увеличат много цените. Аз пък смятам, че предложението на комисията е много разумно. И последната точка е recast. Аз искам да апелирам сега към всички в Комисията по конституционни въпроси съвсем основателно беше беше казано преди, че инициативата трябва да бъде е, при комисията, но е, тогава, когато е разумно, на английски се нарича този израз appropriate, парламентът и в частност нашата комисия може да внася изменения по неща, по които комисията не е внесла предложение и затова аз апелирам тези текстове да се тълкуват по-широко, за да можем да приемем накрая един разумен в политическо отношение доклад. Благодаря на колегата Лиза, ако това наистина е записано там, ние така ще постъпим и ще видим какви изменения ще постъпят след това предложение за изменения. Бохослав Соник е следващият оратор. Искам да се върна към казаното от Карл Хайнц Флоренц и Ричард Зивер. Искам а, да наблегна на някои а, елементи. Например, производителите би трябвало да могат да се да се съберат в една организация, но се оказва, че после контейнерите се, и всичките оборудване став, се, втора ръка се подава на някакъв див, неконтролиран пазар и някои примерно има хора, които събират телевизори, хладилници по домовете и след това ги изпращат в хранилища, където никой не ги използва, никой не се опитва да вземе от тях състаналите части, а в хладилниците има антифриз, има токсични отпадъци, така че те трябва много внимателно да се отстранят и според мен директивата ще доведе до една законна система на събиране на тези електронни електрически отпадъци. Въпросът е да е, се знае кой всъщност ще отговаря за това, производителя или не, за да не се развие един паралелен пазар. Трябва наистина да стигнем до истинско реално събиране на този вид оборудване, защото това ще бъде за доброто на всички. Благодаря, Кристоф Фелнер. Благодаря. Първо искам да повторя това, което беше казано от преждеговорившите, защото си струва да се повтори. Малко странно е, че имаме, е, ще получим нова редакция на този текст, е, която е, подобрява нашите възможности за е, е, изменение на тази директива, така че трябва да си помислим дали наистина е необходима нова реакция, но, редакция, но иначе доста от нещата в нея са добри. Тук трябва да си помислим а, е, какво ще бъде влиянието върху търговията, защото търговията не трябва да се усложнява с тези нови правила. А, е, веригите на а, снабдяване не трябва да, бъдат по, да стават по-сложни, е, и още нещо във връзка с предложението. С него е, се унищожава възможността за по-голяма хармонизиране. Каза това господин Флоренс, каза го и господин Зейвърт. Аз е, мисля, че за индустрията ще възникнат много проблеми, защото именно транспонирането ще създаде трудности и, и изпълнението на тази директива. За това ще трябва да си помислим как да повишим степента на хармонизиране в рамките на новата редакция на този европейски правен акт. Аз не съм компетентен много в тази сфера, но съм загрижен, че тази директива, която има за предмет основно битовите електроника, ще няма да включи в приложното си поле големите тежки генератори е, и въобще е, индустриалните е, съоръжения. Ние искаме да създадем система, която да включва два различни, два различни сфери от електрониката, защото има огромни разлики между малък компютър и въобще малък електронен уред и някой огромен генератор. За това ние в бъдещата ни законодателна дейност трябва да взимаме предвид това. Наистина бях кратък, благодаря. Да, правилно. Благодаря. Съгласен съм с казаното от повечето колеги. Много, е, крайно необходимо е да се събират е, е, отпадъците от електронно-електрическо оборудване по едни хармонизирани правила и да се определи отговорността за събирането на електронно оборудване, тя пада върху производителите. Това ще бъде основното условие и едно от задълженията на производителите. Ще дам пример с Италия, където един граждан може да се отърве от един телевизор или друг уред по различни системи <coughs> било като се обърна към тези, които ги събират, било местните е, власти, които трябва да организират или пък е, да, да, има, има пък мрежи, които изнасят всичките тези отпадъци към третия свят. За това е необходимо да има един, единна процедура, да се знае, че е, производителите са задължени да гарантират това събиране, е, да носят отговорността, за да не може те да и търсят вратички, през които да се измъкват. И е, като, така като се обединят различните равнища на събиране, така ще се намали а, и а, намалят и разходите. И а, по този начин производителите ще могат да гарантират за тяхното събиране. Grazie, Karin Kander. Danke, ich habe nur eine Verständnisfrage, wenn wir von den 65 Prozent. Да.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 Хар... Карл Хар... Хайнц Флорен ще отговори, но преди това госпожа Сабина Винц. Благодаря ви. Мисля, че е добре директивата да бъде доразвита за старите електрически електронни уреди, но аз смятам също, че целта 65% събираемост няма да е постигната до, за близките две години. Плюс това целта засяга по-скоро теглото, а не типа уреди. И според мен ту, например, могат да се събират МП тройки, а пък тежките, да кажем, или обратно тежките, как ще се разграничават? Те ще се гарантира еднакво събиране. Ако позволите съвсем накратко, Франсуаз Гростет. Искам да се спра на полето на приложение на директивата. Да, искам да попитам дали внимаваме за изключването от фотоволтаичните плаки, защото когато говорим за борба с климата, трябва да поощряваме използването на възобновяеми енергийни източници и в които се използва кадми. Това е най-ефтината технология. Вие много добре знаете, че тези соларни плаки са имат много по-голяма възвръщаемост, произвеждат се на най-ниска себестойност и в момента се проучват трайността на използване и те не представляват риск нито за човешкото здраве, нито за околната среда производителите им се ангажираха на доброволни начала да гарантират тяхното рециклиране и мисля, че е, ако искаме да насърчим използването на тези плаки, трябва да ги изключим от полето на приложение, защото иначе ще създадем проблем точно в момента, когато трябва да поощрим използването на възобновяеми енергийни източници. Благодаря. Това наистина е тема, която разбумва страстите има много предприятия, които се интересуват от този проблем за а, слънчевите панели. И сега ще дам думата на господин Къклер, за да отговори на няколко въпроса. Благодаря, благодаря, че отново ми давате думата. Искам да благодаря на всички изказали се за мислите, които споделиха с нас. Въпросите определено са интересни, но ще се спра на две повтарящи се теми. Едната е за нивото на събираемост. Такъв е наистина случая. Повечето от най-зрелите економики в Европейския съюз – събират обратно тези продукти, но целта от 65% е почти там, при тях е почти осъществена. И именно за това никога не сме били съгласни с тези, които казват, а това е непостижима цел. Но все пак трябва да имаме директива, която да се прилага за целият Европейски съюз. И знаем, че някои държави членки все още не могат да отговорят на тези изисквания. И много от продуктите, които се пускат на пазарите в тях, се връщат обратно като отпадък и не се преработват. Ние трябва много ясно да предвидим момента в, на зрялост, така да се каже, във всяка една държава членка и да предвидим този момент да се постигне възможно най-бързо. Най- най-вече до 2016 като крайен срок. В предложението ние се опитваме да бъдем възможно най-конкретни – и да изградим две, така да се каже, предпазни мрежи. Едната предлага да се върнем обратно към вас, да се обърнем към вас и да с доклад за изпълняемостта на нашата цел. Това е доклад, който може да говори за количествата, които събираме, но може да бъде и доклад, който също така да ни говори малко повече за спецификите на отделните оборудвания. Например, защо сме предложили даден тип събиране за един тип оборудване, било то примерно за хладилна техника или пък за отоплителна техника, за древни предмети, за едри. Така че това е едното предложение да се върнем към вас, да се обърнем с, към вас с доклад. И евентуално да модифицираме целите, ако се налага. Защо налагаме цел от 85%. Мислите ли, че това е реално? Повдигнаха се такива въпроси. А, мисля, че мога да кажа, комисията наистина вярва, че можем да постигнем тази цел. Има известен, известен, известно електрическо оборудване, около 13%, поне за сега е несъбираемо и което, за съжаление, потребителите, въпреки знака поставен на оборудването, хвърлят при общите отпадъци. И за сега ние не можем да осъществяваме контрол. Разбира се, освен тези 13%, бихме могли да събираме останалите 85-87% и това трябва да стане във всички държави членки и обработката на тези събрани отпадъци да се осъществява според общите критерии. И сега поискахме пълно, пълен отчет и бихме желали до края на годината да започнем да получаваме цифри от 85% събираемост, докладвани от държавите членки или поне от някои. Относно диференциацията на целта или по-скоро рециклиране според категориите, разглеждаме всички възможности и ще представим детайлни цифри по различни категории стигнахме до заключенията, че може би тази спецификация на целите може да ни доведе до много сложна ситуация. Например, много сложни и различни изисквания при различните уреди, които ще се събират, което всъщност ще, това ще усложни цялата административна задача. Затова решихме да не се впускаме в подобна диференци крайна диференциация. И още веднъж благодаря за дадената ми дума. wie machen wir weiter mit dem Thema? Ja, also... Искам да благодаря първо, защото Чух е, много интересни неща, но и е, някои от моите тези бяха потвърдени. Зарадвах се, че беше подаден сигнал за подкрепа на хармонизирането и ако има представител на съвета, аз бих искал а, е, да чуя защо а, той А, толкова упорито се, държи, се придържа към националната уредба по тези въпроси аз мисля, че това е свързано с факта, че регистрирането се извършва на национално ниво и че то е национален източник на приходи, защото иначе просто не мога да си представя нещата, защо са така. тези 65% въжат за всички сектори, но аз не искам да успорвам, че за някои от новите страни членки ще има трудности, защото като референтен период ще се вземе периода на пуснатите на пазара уреди през последните две години и аз мисля, че за две години те няма да могат да предадат толкова материал за рециклиране финансиране. И за това комисията трябва по-точно да погледне дали а, е, тази уредба а, е, е подходяща в а, е, случая. Колегата, колега Проди, аз съм много съгласен а, за иерархията. Там ние участвахме доста активно, но тя не трябва да се превърне в една бетонирана система, така че ние да изискваме много стари хладилници, примерно хладилника на майка ми, който е от преди 28 години, да се е, използва отново, т.е. да се рециклира. Това са хладилници, които е, консумират много голямо количество енергия и трябва бързо да се отеглят от пазара. Е, сега, аз е, споделям е, вижданията на някой в е, тази насока, но трябва много много точно да се види как да организираме нещата. Комисията е, е заложила, по-скоро е предложила квота от 80% за рециклиране и повторно използване. Е, като стигнем до конкретната оценка, ще говорим за тези неща. Господин Роси, вашето изказване е, е, аз като че ли не го разбрах е, никак. Кажете какво точно искате. Аз и тази сутрин, което казахте за а, е, изтичането на въглерод, а, пак не го разбрах. В Италия има по-лоши квоти на събираемост на отпадъците, отколкото в България. И това не се дължи на гражданите. Тук трябва просто да се поставят ясни знаци, а това е трудно. Просто много ви моля, кажете къде в Италия искате да устройвате събирателни пунктове, така че гражданите да ги посещават. Това е моето критично изказване, иначе се радвам за на всичко, което беше казано доказано и що се отнася до крайните срокове, предложената от всички процедура малко ме затруднява, създава ми проблеми. Просто сроковете са много малки и аз ще се опитам, но на колегите, които правят паралелната уредба РОС, не мога да им обещае, че ще се спазят по-добре, малко по-дълги срокове, но по-добро качество да се гарантира. Така че е, ще видите в крайна сметка, че не може да се действа толкова бързо и е, моят доклад, който ще представя, е, след него срока за е, внасене на изменения е, ще бъде много кратък, което не се дължи на председателя Джон Лайнен, е, на факта, че тези срокове трябва да се спазват. Така че аз е, се надявам, че тези неща ще бъдат взети предвид. Е, благодаря господин Роси, вие го споменахте и той сега би искал да вземе думата и да ви обясни какво е имал предвид с изказването си. Е, моля, бъдете съвсем кратък. Това не е обичайна практика, но случая правя изключение. Не сме се разбрали. Не съм казал такова нещо. Казах, че съм за е, използването на е, електроуреди, но днес в Италия е, те се използват по три начина. Първо на местно равнище, през общините. Второ, през частни събирачи, да ги наречем, които не ги използва след това. И трето, някакви доброволни асоциации, които ги събират и, изпращат все още функциониращите електроуреди в трети страни. А ако ние възложим отговорността на производителите, те да отговарят за събирането и това да бъде задължително, Т.е. да има субект на отговорността, който производителът да отговаря после за повторното използване, това ще намали разходите и това ще се отрези и на крайния потребител. Това исках да кажа. Good. Добре, господин Флоренц разбра за какво става дума и имаше един е, въпрос към съвета. Защо съвета е, се дистанцира от хармонизирането? Е, бихте ли взели отношение още веднъж? Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Относно работата в съвета по това законодателство, нека да кажа, че целта за упростяване на събираемостта, на събирането, е целта, която според мен се споделя и от двете институции, и именно в това отношение работим. Анализът, който беше направен сега, беше подкрепен от почти всички държави членки и мисля, че това е по-ефективен начин, за да се е, направи, да се осъществи събирането и рециклирането. Това е начин, който, разбира се, се прилага според законодателство, работещо от сравнително скоро. Но държавите членки се стараят да го прилагат ефективно. И целта е, разбира се, да имаме хармонизация, упростяване както за производителите, така и за потребителите. И също така всеки да си носи отговорностите, най-вече потребителите, е, що се отнася до събирането и за прилагането на директивата. Разбира се, казах, още, казах, казвам го и сега, сравнително скоро се прилага директивата – Целта на нашето председателство е да продължим да работим на тази насока. Ще разгледаме какъв е доклада по напредъка в края на семестъра и също така ще предадем нашите а, идеи в тази област и на следващото председателство. Благодаря. Що се отнася до графика и методиката, мисля, че би било добре и двете неща да се обсъждат успоредно а, на пленарно заседание. Е, и е, ако може така горе-долу по едно и също време да се гласува е, края на ноември, началото на декември проекто доклад и след това края на април-май гласуване на пленарно заседание. Стигаме вече до следващия въпрос от този тематичен комплекс. Това е точка 12 от дневния ред – ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване. Докладчик е госпожа Жил Еванс. Ще ви дам думата, за да ни въведете в темата. Е, Благодаря, господин председател. Мисля, че комисията иска първо да представи случая, след това аз ще говоря по идеите в моя доклад. Значи вие искате да процедираме по обратния начин. Нека да започнем с комисията тогава, която да представи предложението. Моля. Благодаря, господин председател. Надявам се да могат да представя нещата сравнително кратко. Основната идея тук къде сме стигнали и какво предлагаме. Първо, така както и в предишния случай, когато започнахме да подготвяме преработената версия, бяхме изправени пред ситуация, с, когато имахме ново законодателство, променещо се законодателство, което не беше достатъчно добре разбрано от повечето участници в процеса. Но виждаме сега от първите вече практики, че имаме известни недостатъци в прилагането, недостатъци свързани с съчетаността на действията, свързани също и с известни административни тежести и правни осложнения. Комисията реши да разгледа някои аспекти, например категории 8 и 9, измервателни уреди и медицинско оборудване, а също така и да се спрем да преразгледаме списъка на забранените вещества – Процедирахме така, както винаги процедираме. Счетохме, че ще бъде добре, като се има предвид скорошното законодателство, да не правим едва ли не революцион, да не прилагаме революционен подход и да изхвърляме всичко вече съществуващо, а постепенно да а, еволюираме в нашите текстове и просто да махаме постепенно това, което вече не работи. Ам... Разбирам много добре вашата загриженост относно преработената версия. Но мисля, че тя е по-добра в настоящата ситуация. Нека за няколко минути да ви запозная с основните елементи на предложението, което имаме тук. Не сме засягали основните цели. Не сме ги променяли а именно да се премахнат някои опасни вещества в електрическото и електронно оборудване. За тази цел и за да защитим хората, които работят с тези, електрон... тези вещества, когато вече става въпрос за отпадъци, и за да предпазим околната среда са от изхвърлянето на тези отпадъци в а, природата, ние направихме преработената версия. И оставихме възможност да се преразгледат различни части от забраната, ако в някои случаи се налагат временни изключения, в случай, че не се намерят заместители на някои опасни вещества. Стараем се да задържим тази цел. Първата промяна, която предложихме, беше да обърнем връзката между директивата EROHS и директивата OEEO. Е е Вече казах как. Разяснихме много от дефинициите. По този начин текста стана по-ясен и съответно тези нови дефиниции са свързани с новото законодателство, свързано с директивата ЕРОХ-6. Например, економическите оператори, обяснихме също и какво е медицинското оборудване. И дори само чрез качествени дефиниции успяхме да намалим несигурността, неяснотата. Е Но имаше и много по-тежки моменти, а именно а, промяната на забраната на някои вещества. Направихме много широко проучване на потенциалните вещества, които се използват в економиката и които по една или друга причина пряко засягат околната среда или здравето. И се опитахме да дадем критерии, кога тези вещества трябва да са включени в списъка. Решихме, че няма да, още от самото начало, да включваме абсолютно всички вещества, които са ни е, познати. Ще се спрем на, на определени вещества кандидати, така да се каже. В случая имахме 5. Едното от тях TBBPA съкръщение, което в случая трябваше да бъде добавено в списъка. И прилагаме стратегия за оценка на риска. Считаме, че тя е достатъчна. Остават още 4 вещества кандидати за списъка. Няма да ви казвам имената, но те бяха определени, дефинирани като вещества потенциално опасни, които те първо ще се проучват. За сега те не са в списъка. И проучваме до каква степен те са налични. Проучваме също и какви са евентуалните печалби от тяхната забрана. Решихме, че ще бъде добре да квалифицираме, да определим тези четири вещества като а, потенциална заплаха но определено ще трябва да съберем още данни за тях преди да ги включим. Малко повече относно забраната. Въпросът е как ще процедираме и как ще идентифицираме веществата, които ще бъдат забранявани за в бъдеще. Ние предложихме да е, имаме подход, до така да се каже, доколкото е възможно, доколкото е оправдано. И с нашия подход ще се е, базира на директивата РИЧ. Считаме, че този процес на забрана на веществата трябва да следва процеса на забрана в директивата РИЧ. Но определено е, е, РОХС трябва също да си има своя собствена линия от научна гледна точка, но да остане успореден на РИЧ директивата. И вторият основен елемент, на който сме се спрели, временните изключения. Тук въведохме два нови елемента. Първият обърнахме доказателствата. Първо, законите, от сега нататък, законите, които искат да направят освобождение, трябва да първо да докажат дали едно такова изключение е оправдано, защото иначе, поне до сега, както ставаше, административната тежест беше толкова голяма, че превръщаше задачата в неосъществима. Отново трябва да се приравним с РИЧ и също така предлагаме да се въведе или да се определят по-добре причините, поради които могат да се направят изключения. И идеята тук е, че днес се намираме в нова ситуация спрямо тази, която имахме преди 7-8 години. И е, сме приели ново законодателство и европейски стратегии. Базираме се на три основни стълба – разбира се, околна среда, но също така и социален и економически стълб. И считаме, че е правилно и важно да се базираме на тези три стълба, когато изтъкваме причини за освобождаване от забрана. Целта е също, както вече казахме, да имаме заместване на опасните вещества, но никой няма да има възможността да има достатъчно време да намери тези вещества и да ги предостави бързо на пазара, но така че ние се стремим да съчетаем забраната едновременно с това с идеята да не а, пострадат работни места. Директивата страдаше и все още страда поне според нас, от непълно прилагане в държавите членки. Защото контрола над пазарите не е достатъчно добър. И че е, хората много лесно могат да изхвърлят отпадъците не там, където трябва. Именно за това въведохме член 6 и 8 за хармонизиране на продуктите и решихме, че за бъдеще трябва да има още по-добър механизъм, който да бъде добрем на процедурата по комитология. Нека да ви кажа накратко и какво не сме направили, защото има още много опции, които поне на този етап сме отхвърлили или не сме приели по различни причини. Ние не желаем да съчетаем директивите, и това е оправдано според нас. Добре е да си имаме отделно химично законодателство. Ние не сме съгласни също да примахнем забраната на ДКБИ. Това вещество показа скоро, че определено има някакви рискове при употребата му и за това трябва да бъде изключено. Ние естествено също не приемаме опцията да не правим нищо, но ние няма да изменим поне на първо време списъка с забранените вещества, защото имаме нужда от още данни, а предлагаме по-скоро да го разгледаме в детайли. Това е накратко, което направихме. Благодаря. Merci euh, beaucoup. Je vais donc passer maintenant la parole à Gilles Evans, si elle veut bien. Благодаря. Давам думата на Жил Еванс. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на представителя на комисията за това ясно представяне на преработената версия на опасните вещества в електронното електрическо оборудване. Съгласна съм с повдигнатите точки. Целта на тази директива наистина е да защитава човешкото здраве и е също така да подпомага възстановяването на околната среда. Целта не е просто да се справим с проблемите за отпадъците, а да обработваме тези отпадъци, да имаме чиста обработка. И това да става възможно най-бързо говорим за 9 милиона тона на година и най-вероятно тази цифра ще се повиши на 12 е, милиона тона до 2020 година. Това е много сериозен проблем за околната среда, като си има предвид, че много от отпадъците отиват е, неумишлено в е, отпадъците, в общите отпадъци, а други са незаконно изнасени към, изнасени към трети страни И много често те отделят опасни вещества, като диоксини. Настоящата директива засяга вече някои вещества, някои бромни съединения и а, забавящи някои процеси, но тази директива не е позволила развитието на нови продукти, продукти, които би трябвало да са в съответствие с РОХ6 и остават да се ширят бромини, хорини и всякакви други опасни съединения. Аз лично предлагам а, нашата комисия да се занимава дори по-подробно с доклада. Ще се спра само на някои основни точки. Първо, относно обхватното поле на директивата. Определено имаше голям дебат относно това, кое, кое вещество да бъде включено и кое не. Имаше дебати относно един списък с вещества. Целта беше да имаме по-добра хармонизация, по-малко объркване относно това обхватно поле. Приложно поле. Но развитието, скоростта на развитие на новите продукти е все още бавно, а трябва да се насърчи. Списъкът, който тук е представен, не е изчерпателен. Ще има категории, които чухме ще бъдат допълнително включени в списъка. Списъка обаче не е правно задължителен. И мисля, че само едно по-ясно приложно поле на директивата ще разреши проблема, за да сме наясно кое, ще дон... кое ще бъде изключено и кое не. Това ще донесе и до по-голяма яснота и се надяваме, че съвета ще ни подкрепи. Това предлагам аз. И заедно с това, нека да дадем време за преходен период, защото не всички държави имат еднакъв капацитет за изключване и залагане на забрана за някои продукти. Относно новите ограничения, директивата РОХ6 започна, и дискусиите по нея започнаха още преди 10 години. Мисля, че трябва да имаме по-ограничаващо законодателство спрямо това в първоначалната директива. Но идеята там беше да се проучи нуждата от адаптиране на този списък и съответно да имаме законодателно предложение. А настоящото проучване, поръчано от самата комисия, също говори за повече ограничения. Аз предлагам да имаме такива действия, ограничаващи действия, например, като се променят веществата в анекс 3 и също така се презгледа анекс 4. Но това е само върха на айсберга. Защото има и други вещества, които, например, ПВЦ и други продукти, които, на които те първо ще трябва да се търсят заместители. И индустрията вече тръгна с различни предложения за забавящите пожара, забавящите горенето вещества на хлорна или бромна основа и различни ПВЦ-та. Определено те първо ще се разискват също а, по време на конференцията тук в парламента през, а, на 15-16 ноември, а, как да се освободим или как да заменим халогенните елементи и как да преминем от опасни вещества към едно устойчиво, устойчив избор на веществата, които използваме. И може би трябва да имаме някаква сертификация на продуктите, които не съдържат халогенни вещества а целият свят произвежда продукти с халогенни вещества. Това показва, че нашето желание за налагане на такива ограничения са не само възможни, те са практически ориентирани. И трябва също така да развием всички сектори по-равно. Например, бялата техника в момента а, не се, там нещата не стоят толкова ясно, както примерно при цялото електронно оборудване. Има вещества, които, примерно халогенни вещества, които, се, а, които засягат и които са познати най-вече при определено оборудване. Но те се съдържат също и в а, а, видеооборудвания и също и в медицински оборудвания. Там никой не ги взима предвид. През изминалите няколко месеца се проведе нещо като анкета, как искаме да се. Е, по, коя директива искаме да се събират, примерно, медицинските оборудвания и други. И беше казано, че трябва да се събира по РИЧ. Но РИЧ не е достатъчно тук. И затова директивата ЕРОХ6 или РОС трябва да бъде също в действие и тя трябва да се допълва с Рич. Това беше първоначалната идея. Комисията ясно изрази същото мнение. И логическото последствие тук е, че РОХ-6 директивата ще развие своята методология, своите а, изисквания. И най-важната функция на тази директива, а именно решението относно включването на нови вещества и забрана на други трябва да се осъществява чрез съвместно вземане на решение, не чрез комитология. Мисля, че парламента трябва да запази своята власт, своето, своите, своите правомощия при съвместно вземане на решения, защото ние трябва да участваме в фундаменталния процес на решаване кои вещества ще бъдат ограничавани процеса. Относно освобождаванията от списъка, ще се постарая, ще, ще се постарая евентуално да разгледам, да, да задържим същата система, но подкрепям комисията, когато тя казва, че а, трябва да подобрим условията при издаване на такива освобождавания, иначе ще има все повече и повече, които ще кандидатстват за освобождаване. Мисля, че трябва да поставим срок 6 месеца, примерно, преди изтичане на освобождаването. И комисията трябва да се произнесе в този срок от, върху това дали да продължи освобождаването или не. Целта е да се даде възможност на комисията да се подготви и да отговори ясно. Мисля, че това е възможно. Относно наличието на заместители, така както господин Къклер каза по-рано, трябва ли да имаме продължаване на освобождаването, ако, се, ако не се намери а, вещество заместител. Мисля, че трябва да имаме един такъв а, преходен период след освобождаването, за да, може, за да могат предприятията да работят по намирането на заместител. Иначе никога няма да намерим нищо, никакъв заместител. И именно с решението на въвеждане на такъв период, след решението за освобождаване, можем да подпомогнем економически предприятията. Без да забравяме, разбира се, изискванията за сигурност. Определено, само така ще насърчим намирането на заместители. И надявам се тези мерки да се спазват от, от индустрията и да работим още повече, за да защитим околната среда и човешкото здраве. Очаквам с нетърпение коментарите и нека да ви напомня, че на 18 ноември ще има конференция с основните заинтересовани страни в индустрията по тази тема. Благодаря. Мерси Благодаря ви много, госпожо Еванс. Господин Бохослав Соник, моля ви всеки изказващ се да не превишава 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз до голяма степен споделя мнението на докладчика по отношение на тази директива. Тази директива може да. Успоредно с директивата РИЧ може да наложи на, да хармонизация но трябва да видим до каква степен могат да се разрешат изключения. Както и до как... какви да бъдат те, за колко време. Четири години ми се вижда обаче кратък срок, за да се разработят альтернативни вещества. трябва да помислим за възможността да има изключения за различни периоди, в зависимост от различните вещества, за да може да се даде достатъчен срок за разработване на альтернативни варианти. Тоест да бъде възприят един по гъвкъв подход за всеки случай по-отделно. Смятам, че срещата през ноември ще бъде много интересна и тогава ще можем да обсъдим всички тези въпроси. Благодаря. Крис Дейвис. Thank you, Chairman. Благодаря, госпожо председател. 85% в Европа се събира. Това е изненадващо и после те се изнасят към Африка и бедните там или в Китай и Индия ги отработват и се отравят. Определено ще трябва първо да се занимаваме с проблема за незаконното изнасяне на отпадъците. Но надяваме се, че това законодателство все пак ще помогне за първо за събирането на тези отпадъци. И с малки изключения, като цяло всички са съгласни с идеята за директивата РОХ-6 и сме съгласни с предложението на, на комисията. Имаме нужда от сигурност и имаме нужда от модификации спрямо новото законодателство. И това е по член 95, но държавите членки си тълкуват правилата много различно. И големите производители се опитват за да поемат водеща роля и да прилагат РОХ-6. Но, или поне повечето от тях са потиквани от регулаторните власти на държавите членки. Нали, това все пак има е работата. Аз бих желал да подкрепям предложението на Джил Еванс – и, съответно да видим какво, как ще отреагират лобитата. Съгласен съм с принципа за отвореното поле, приложено поле. Тук беше, бяха споменати слънчевите батерии. И е, интересно е, че една от критиките е липсата на а, хармонизация с Рич. Говорих по този въпрос вчера с директора на Европейската агенция по химикалите. Той също каза, че законодателството може да бъде подобрено, но 6 вече съществува и РИЧ не може да бъде прилаган за абсолютно всички продукти. Моля ви, не, не ги обърквайте. Ще имаме, разбира се, преработена версия на РИЧ по-нататъка, но а, ще имаме преработени версии на Ероха 6. Така че престанете да ги смесвате. И в Обединеното кралство гледах толкова много документи, толкова много аргументи е, за, например, за това дали Обединеното кралство трябва да е, се вписва в идеите на Европейския съюз или не относно минималните изисквания. И ще, най-неприятният вариант е да имаме 27 различни типа прилагане на директивата РОХ-6. Трябва да имаме едно, една хармонизирана директива, защото това е добро за Европа и за бизнеса. Благодаря. Um, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за ясното представене. Аз като нов член на тази комисия, определено за мен това ми беше много ясен пример как да се представи един доклад. Нека да направя само няколко забележки от името на моята група. докладчика беше много ясен, казвайки, че е добре да се увеличи списъка с веществата но целта е да имаме ясно предложение от комисията. А комисията предлага, поне на този етап, списъка да не се увеличава, но е важно, когато след няколко седмици получим доклада с веществата, които евентуално да бъдат забранени, да имаме научни обоснования за тази забрана. По засичането на, и покриването на РОХ6 с РИЧ, доколкото знам, ще има неформална среща в петък на групата в съвета и там ще бъдат изказани много конкретни предложения как да функционира методологията. Така че аз лично ще бъда а, наистина доволна да видя едно ясно а, представене на доклада на докладчицата ни по, по относно тези преговори в съвета. Благодаря, Каш Литър. Благодаря и на комисията, и на докладчика. Радвам се, че няма да се връщаме на ДКБИ а, вие наистина възприехте най-логичния подход. И искам да се спра на предложенията и най-вече да се спра на два въпроса. Преди всичко, нека да си оставим Рич да съжителства с Аерохашес. Ще имаме много работа през следващите 11 години да прилагаме Рич и нека да оставим двете директиви да се съжителстват в щастлив брак. Мисля, че комисията е подходила предпазливо, могло да се включат много повече вещества. Крис, когато говориш, е, говорено ли е с потребителите, с организации на потребители, за е, хора, които имат алергии. Има редица аспекти. Не, не сме изслушали редица страни в този процес и трябва да помислим за това така, че не забравяйте, че едно говорят индустриалците, но хората, които страдат от липсата на действие е, е, и потеглят от последиците, също трябва да бъдат изслужени. Що, изслушени. Що се отнася до отвореното поле на приложение, е, съм съгласна. По отношение на забраната, мисля, че това ще бъде по-лесно по отношение на РОХС, отколкото в Порич. Uh, притесняваме използването на социално-економически критерии, защото това ще доведе до запазване на старото ако се говори, че нови, новото, новата техника а, носи, ако в момента, примерно, ако а, не мога да използвам своята потребителска сила да търся а, качество. А, а, така няма да няма да, няма да мога да гарантирам качество, така че има някои неща кои, по отношение на потребителите, които трябва да помислим, за да се стимулира въвеждането на нови продукти. И, и когато почнем да говорим за нанотехнологиите, мислите ли, че настоящото законодателство ще успее да се справи с всички проблеми? Трябва ли да има индивидуално законодателство и в такъв случай мисля, че трябва да погледнем на нанотехнологите и от гледна точка на РОХ6. Благодаря. Благодаря, господин Виторио Проди. Грация. Благодаря. След изказването на Крис Дейс, че трябва, трябва да останат две смятам, че трябва да останат паралелно двете законодателства. На мен това лично не ми харесва Рич и Рос, защото а, ние търсим конвергенция, хармонизация, но същевременно ни трябва време за да влезе в сила Рич трябва 8-10 години. Тук ще се сблъскаме с подобен проблем, но не бива да не правим рол, защото Рич бавно се прилага. Просто не, не е допустимо да вързваме по такъв начин двете. Аз смятам, че не, не виждам разлика дали един, едно токсично вещество се използва в електрониката, в електроуредите. Каква е разликата спрямо РИЧ? Тук рискува да, рискуваме да направим голямо объркване. Ами същото става въпрос и за изключването, за забраната на тези продукти не трябва да се позлобаваме на методологията по РИЧ. Трябва да се оценява риска и да се е, анализира управлението на риска, за да се постигне максимална конвергенция на тези два законодателни текста дори синергия, защото ако продължаваме по такъв начин да ги разделяме, е, те ще останат някакси е, в разделени в две полета на приложение. Благодаря, Катлин Ван. Е. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Както беше казано от е, докладчика по съдържанието, аз е, се присъединявам към е, това. Радвам се също така, че бяха направени важни допълнения към проекта на комисията. И сега въпроса РИЧ и РОХС – сега, това не означава, че ние ще се откажем от Ролс. Става дума за продукти, които пак, все пак се пускат на пазара и, както каза колегата, много често на пазара се пускат продукти, които не би трябвало да бъдат там и ние би трябвало да се стремим към по-голяма сигурност на продуктите. Рич вече е на лице, затова не е необходимо да се разширява Ролс. А, а, мисля, че трябва да се изчака доклада на докладчика, за да се а, е, занимаем по-подробно с а, е, тези неща. Господин Кеглер и след това докладчикът. И може би е, да предвидим 5 минути, защото имаме днес няколко текста да разглеждаме. Благодаря. Отново искам да благодаря на всички за вашите интересни въпроси, за забележките ви. Определено също така беше много интересен и доклада. Със сигурност петте минути няма да ми стигнат, но нека да се спра на две основни неща. Първото относно приложното поле всички знаем, разбира се, че опцията за така нареченото отворено приложено поле е силно, дис... силно дискутируема. До някъде то е много привлекателно. Защо комисията за сега поне не е убедена и продължава да отстоява своето а, последните причини. Ако имаме ограничено приложно поле, като сега, ще трябва да очертаем граници около това поле. И всички видяхме през изминалите години, общият език не може да го направи и ще трябва да дадете списъци с примери, какво означава това или това. Поне за сега, когато говоря с колеги, считам, че отвореното приложно поле обръща ситуацията, но не оправя, не разрешава проблема. Защото в такъв случай ще бъде много по-трудно да определим изключенията и тези изключения в този случай ще трябва да си имат някаква граница и ще трябва да уточняваме какво трябва да представлява изключението и да даваме примери. А, нека да вземем примерно а, слънчевите панели. Веднага, веднага си, ще възникне въпроса за какви точно слънчеви панели си говорим. Дали трябва да изключим всички дребни играчки, примерно, които се захранват с слънчеви батерии или пък часовници, които се захранват с слънчеви батерии. Ето това ще стане, когато въведем отворено приложно поле на действие. Освен ако пак, разбира се, не включите достатъчно примери, което се връщаме до първата ситуация. Но това, което повече ни тревожи, е, че поне за сега ние нямаме данни какво ще представлява една директива с отворено приложно поле а, и какви ще са последиците върху околната среда и върху обществото. През следващите няколко седмици ще имаме дискусии с държавите и членки. Няма да вземам една догматична позиция и да се спирам само на данните, но определено имаме нужда от оценка на въздействието. Това по въпроса за отвореното приложно поле. И да се върна на директивата ROH6 за идентифицирането на бъдещите вещества за забрана – ситуацията не може да се, да се опише като черно и бяло. И нормално е, разбираме, че а, нашият съзаконодателен орган в парламента случая да ни каже правете каквото искате, но ние няма да ви дадем пълните правомощия. Съгласна съм с вас. Но виждаме ограничения в практикуването на процедурата по съвместно взимане на решение, защото говорим за много технически и задълбочени решения. Аз призовавам да се срещнем отново и всяка една от страните са законодатели да си има своите ограничения, да знае какви са ограниченията и чрез комитологията да изработим техническите детайли. Тоест, двата процеса да са взаимно свързани. Това е което ще кажа за сега. Благодаря ви. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Evans, si elle veut bien nous... Благодаря. Сега давам думата на госпожа Еванс. Моля, спазвайте петте минути. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Мисля, че има до голяма степен съгласие с комисията относно теми като освобождаването на някои вещества, ограниченията, технологиите, новите технологии, с които трябва да се справим. Относно приложното поле, все още считам, въпреки това, което комисията каза, че имаме нужда от отворено приложно поле за повече яснота. Ако погледнете списъците, които са включени в приложението на комисията, определено ще видите, че липсват много очевидни неща, като например електрически чайници. А, така че със сигурност няма да може да се напише изчерпаем списък с всички елементи ако трябва да имаме затворено приложено поле на директивата. Относно економическите критерии, съгласна съм, че социално-економическите критерии не трябва да бъдат използвани за това дали трябва да се прилага изключ... да е изключване е, или не. Трябва. Е, то, този критерий може да участва единствено когато става въпрос за дължината на освобождаването на дадено вещество, но не и при това дали трябва да се освобождава или не. Относно съществуването на Рич и Ровс, Рич всъщност е а, един закон. Той не споменава, примерно, бромни газове, бромни вещества, които забавят горенето докато РХ6 всъщност е специфично законодателство, фокусиращо се върху подобни типове отпадъци. Така че двата типа са много различни. Много е важно РХ6 да запази своята независимост от РИЧ. Именно за това в моето предложение има тази такава идея. Докладчика в Сянка каза, директивата РХ6 работи успешно не, и ако трябва, по-добре ще да се ведат нови, за, нови ограничения, да се промени приложеното поле, но не да се смесват двете директиви. Благодаря. Мадам Ле, благодаря на госпожа Еванс за доклада. Сега искам да припомня, че срока за внасяне на измененията е 14 януари 2010 до 6 часа след обед до 17 март изменения, на 7 април в, в, в комисията и е, на пленарно заседание през май 2010 година. Благодаря ви за дискусията. Сега предлагам да минем към следващия текст. Това са е, санитарно-ветеринарните изисквания при движение с нетърговска цел на домашни любимци. И сега ще дам думата първо на докладчика. Мисля, че темата ви вълнува живо, госпожо Де Брън. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам най-добре е възможно да обясня темата, особено като им предвид шума в залата от излизането на почти всички. Имаше известно сътрудничество по тази тема. Благодаря на всички, които ми помогнаха. Нека да обясня малко а, темата. Хармонизираното, а, хармонизираните изисквания за движението с нетърговска цел на домашни любимци. Да, благодаря ви и за това, за тишината. А, та, тези мерки в рамките на общността се прилагат по законодателство 99 е, от 93. И засягат, примерно, домашни любимци, като котки, кучета, порове. Целта е да и всички животни да имат паспорти с вакцина против бяс. И също трябва да се приложат по-строги ограничения относно и другите болести. Имахме първоначален режим, преходен режим, в който се казваше, че ще имаме а, такива а, законодателни мерки само за бяса до 2008, след което имахме удължаване на срока до 2010 а паспортите трябва да бъдат валидни и за абсолютно всички животни, влизащи и от външни страни, трети страни до 2011. Този текст трябва да се прилага до, да започне да се прилага навсякъде до а, декември 2011. Тази дата съвпада с периода, когато Европейската комисия ще прекрати с финансирането на програмата за вакциниране на домашните любимци в държавите членки. Да, по този начин се надяваме да заличим изцяло с проблемите с бяса в европейските държави. Повечето от текстовете ще бъдат по процедурата по съвместно взимане на решение, но някои ще бъдат и по комитология ще имаме идентификацията на домашните любимци, член 11 и анекс 1.8. Комисията предлага също така технически изисквания за вакцината против БИАС, член 1.2 и 1.б анекс. И точка Б 2 е в а, член 5 на предложението на комисията – ще се спра отново след малко на тези е, точки. Предлагам да приемем предложението на комисията. Нямам намерение да правя допълнителни изменения. Тук имаме само няколко проблема, типографски, печатни грешки и има само три изменения. Едното относно думата здраве, необходимото предлагане на здравни мерки. Изменение 2, където се казва а, здравни мерки, пак съотнасящо се към точка 2б. И накрая, когато се говори за животни, поставени под карантина, и и как да бъдат изведени от карантина, просто да направим препратка към член 6. Но иначе мисля, че предложението на комисията е, се базира ясно на един много добър подход за санитарни мерки и също така подпомага свободното движение на домашни любимци. И както вече се казва, преходният режим ще, край на преходния режим ще съвпадне с края на финансирането на вакцинирането и а, съответните органи трябва да бъдат обучени, за да се адаптират към новата ситуация. А, и аз ви предлагам да приемем предложението на комисията. Разбира се, с радост ще изслушам въпросите на колегите, коментарите на докладчика Сянка. Аз имам един въпрос към комисията. Както вече казах по-рано, е изменение анекс 1А, член 18 на предложението на комисията. Повдига се въпрос а, заедно с правната служба относно формулировката, където се казва, се прави препратка към член 24 за технологическите е, развития. Мисля, че трябва да се каже е, регулаторна процедура с съгласуване, а не просто регулаторна процедура. Искам да попитам комисията, съгласни ли са с, с това, което казвам и какво мислят те. Благодаря. Мерси. Благодаря на докладчика. Сега предлагам да дадем думата на госпожа Вилмот, после на госпожа Солия и накрая на комисията госпожа Вилмот. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Явно не е проблематична темата. Както вече беше казано, тук се поставят правила за рисковете при, при движенето на животни на домашни любимци между държавите членки, най-вече за бяс става въпрос. Имаше а, преходен период за някои държави членки от 6 до 8 месеца. А, този преходен период ще позволи на тези страни да се възползват от финансираните кампании по вакцинация от Европейския съюз. Целта е да нямаме е, допълнителни разногласия. Аз лично съм съгласна с предложението на комисията и с казаното от докладчика. Благодаря. Благодаря, госпожа Солие. Благодаря, госпожа председател. Като докладчик сянка от НЕП, одобрявам позицията на госпожа Дебрюн Нямам причина да не приемем предложението. Искам да благодаря на докладчика, че търпеливо отговори на всичките въпроси. Подкрепям доклада й. Благодаря ви. Господин Никълсън. Благодаря, госпожо председател. Искам също да подкрепя доклада, да благодаря на докладчика за свършената работа. Нека само да кажа, има много хора, които считат, че домашните им любимци са най-важното нещо на света. И дори, примерно, биха счели тази, този текст за приоритет. Радвам се, че комисията иска да разшири а, това законодателство и за външни страни, за да защити домашните любимци. Разбирам също така преходния период. И това, че а, примерно ще се налагат а, едни и същи строги мерки на, за домашните любимци тук в Европейския съюз и за влизането им в Европейския съюз от други страни. Определено се интересуваме от а, тяхното здраве, за да се защитим и ние самите от потенциалната заплаха от болести. Разбира се, напредък беше осъществен. Например, с а, а, някои болести в а, и, държавите членки. Всички искат конкретни резултати. И за това трябва да отпуснем допълнителен срок за синхронизиране на законодателството, ако това се изисква. Това е нужно, както за животинското, така и за човешкото здраво, така че нека, нека да подкрепим докладчика. Така, както каза и докладчика в сянка, имаме добър консенсус. Единственото, което, което евентуално мога да кажа, разширеният преходен период а, може би не е чак толкова добра идея, защото ако веднъж е, увеличим периода, после може пак да се окаже, че е нужно да го увеличаваме и всъщност само да се спъваме в собственото си законодателство и да спъваме целият процес. Може би комисията трябва да направи нещо по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Хорст Благодаря, дами и господа. Мисля, че това, което представи докладчика е съвсем добре, но въпреки това имам известни проблеми с доклада на комисията. През последните години постигнахме много добър напредък при заличаването на бяса като заболяване и ако сравня с периода от преди повече от 10 години, наистина имаме смяна на парадигмата. Просто вече не съществува бяс. Естествено, при животни, които хората носят със себе си, като кучета и котки, трябва да има граничен контрол. Това е безспорно. След 2011 година това ще стане още по-необходимо. Трябва да се контролират документите, трябва да има много ясни правила и те са на лице. Обаче е, на практика съм бил свидетел на това, че е, някои държави, като например Великобритания, които прилагат е, тези изключителни разпоредби, отчасти е, твърде е, строги мерки е, прилагат. Е, Например, ако да речем документа не е попълнен правилно от ветеринарния лекар, животното се задържа за 6 седмици и неговият собственик не знае какво да прави след 6 седмици е, вече е, той получава животното обратно, което е напълно объркано и е, за това аз искам да чуя от комисията защо искаме изобщо това удължаване, контролите на границата, проверките на границата, да, това е правилно, обаче не би трябвало някои държави е, да могат да прилагат по-строги мерки, особено това, което чувам от граждани, които пътуват с животните си. Е, тези хора много често са е, третирани много неприятно по границите. Аз мисля, че това не е необходимо. Не е необходимо е, да се прави всичко това. Може да се приеме това удължаване и с това да се сложи край. Ние вече нямаме бяс по животните в Европа и не е необходимо държави да внасят искания за изключение от тези разпоредби и след това да ги налагат така диктаторски. Благодаря, господин Дюпюс от комисията. Благодаря. Наистина този проект говори за ветеринарно-санитарните изисквания, които са необходими. тук чухме, че това включва котки, кучета, папагали и други домашни любимци. Обаче включва ли имен и други домашни любимци? някои ендемични видове, отчитали се необходимото равновесие. И, и въобще как, как, как стоят нещата по отношение на другите животни. И имам също и известни резерви в Гърция, например, изискванията са други и затова искам да разбера в каква светлина се разглеждат тези различия. Благодаря на докладчика за свършената работа и за думите, с които изрази оценката си за предложението на комисията, както и на всички останали, които подкрепиха предложението на комисията. То се основава преди всичко на а, факта, че положението с бяса в целия Европейски съюз значително се подобри и бяха финансирани програми за премахване на бяса и те постигнаха много важни резултати, които позволиха да се е, контролира много стригно бяса, горския бях, сред горските животни и както и състоянието на домашните животни и влиянието върху човека. Много приятно ми е да подчертая това, защото това показва, че Нашата политика по отношение на беса в Европейския съюз беше една от политиките на, ЕС, които дадаха много добри резултати. Тук става въпрос за режима на движение с нетърговска цел на домашните любимци. И искам да кажа искрено, че не разбира много изказването на господин Шнелхарт, който каза, че режима трябва да приключи. Напротив, ние продължаваме съществуващия режим, защото трябва да се подобри още състоянието по отношение на беса в някои държави членки. Някои държави членки ползват преходен режим, другаде напълно функционира електронната система за идентификация на котките и, и котките, която по принцип трябва да влезе на всяка сила през 2011 година. Затова комисията за кратък период удължава преходния период, но се знае, че този период ще достигне, ще, скоро ще приключи. Що се отнася до другите аргументи, аргументите господин Тремополус, смятам, че в а, някои случаи те превишават а, полето на приложение а, на а, този акт, законодателен акт, който обхваща само домашните любимци. А, например, аквакултурата, водното стопанство или политиката по отношение на здравните условия на водните животни. И има една директива от 2006 година, която предвижда и пред, ние приложихме редица мерки в това отношение – и както примерно използването на рибно брашно. Има регламент за субпродуктите, който също е одобрен от Европейския парламент и от съвета и ще бъде скоро публикуван в официален вестник. Господин Шнелхар беше докладчик на пред, през предишния а, законодателен а, период. По отношение на а, аспектите на комитологията, предпочитам да дам думата на колежката Анна Маркули от правната служба, която ще отговори директно на въпроса на докладчицата. Добре, няма проблем. Както можете да видите, анекс 1А от предложението съдържа техническите правила. Например, техническата спецификация за транс... начините на транспортиране. И комисията иска да покаже, че като погледнем член 4а и 14, можем да видим, че ако изискванията от Анекс 1А не са спазени, в такъв случай собственика на животното може, ще трябва да покаже други документи. Е, така че анекса не е строго задължителен. Виждате какво е намерението на комисията целта е спазването на тези правила да се осъществи чрез стандартна регулаторна процедура. Искаме също така да ви представим другия анекс от предложението, където говорим за техническите изисквания за вакцината против бяс. В този нов анекс определено този нов анекс всъщност трябва да бъде приложен на парламентарно гласуване според комисията. Именно за това комисията пожела да запази тези чисто технически анекси 1А, анекс 1А, който да бъде е, подложен само на регулаторна процедура. Мадам рапортер, си Благодаря. А сега, госпожо докладчик, бихте ли заключили по дебата? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Мисля, че всички, които говориха, бяха прави. Благодаря им за милите думи и благодаря за това, че комисията отговори на моя въпрос. Аз наистина вярвам, че обхвата на моя доклад не може наистина да засегне тези а, а, някакви други цели. Става въпрос само за не а, търговска цел на движение на домашните любимци. Относно казаното на от господин Шнелхарт, а, наистина е добре, трябва а, да се установи в кои държави членки има вероятна потенциална опасност от бяс и е, там да се наблегне на програмите, с които комисията е, подкрепя борбата с бяса и а, евентуално да се дадат а, допълнителни срокове за преходния период, а, когато се види, че тези програми трябва наистина да успеят да постигнат своите цели. Мисля, че отговорих на въпросите, които хората ми задаваха. Иначе. оставам отворена, за да дам обяснение. Благодаря, госпожо докладчик. Напомням, че крайният срок за измененията е 11 ноември на обяд и гласуването в комисия ви ще бъде на 1 декември, а в комисия ИТРЕ на... Извинете, бъркам датите, каза председателката. Тъй, край на измен... за... Ние срок за изменение 11 е ноември на обяд, гласуване в МВ 1 декември. Това е. А сега минаваме към а, инвестиционните проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност. Надявам се да отделим четвърт част на този текст, защото после имаме и а, Въпроса за биоцидите, който е по-дълга тема. Така че давам думата на Марио Пирило. Господин Пирило, бихте ли а, казали накратко за 5 минути? Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Уважаеми колеги, новият сценарий на енергийната политика и за енергийният микс ще ни допринесе много за новата инфраструктура на Европейската общност. По отношение на регламента, той е посветен на проектите за инвестиции, по отношение на регламент 783, който предвижда да се дава информация за инвестиционните проекти на държавите членки за съхранение на петрол, газ, на, на биогорива и съхранението на въглероден диоксид. Тези информации ще позволят на комисията да контролира положението в енергетиката и да използва максимално производителните, производствените мощности, като да преценява също различните проекти в областта на енергията. предвижда се оказване на видовете инвестиции, които трябва да се нотифицират. член 7 от регламента предвижда данните, които трябва да бъдат предадени, които са одобрени и не са в търговско отношение, не са чувствителни, ще бъдат съобщавани на комисията. Приети се също и дефиниции, за да може да се уеднакви интерпретацията, тълкуването на данните. Нотификацията, както отбелязано в член 5, се отнася не само до проектите за инвестиции, но и а, а, различните а, е, е, е, емисии. В член 5 се а, е, е, е, предвижда също така предаване на информация за въздействие върху околната среда, така наречената ОВОС. А, пак в член 5 процедурите на нотификация се предвижда тази нотификация да се придружава от съобщаването на конкретни данни, предвидени в предложението, и както плановете евентуално за постепенно изваждане от експлоатация на въпросните производствени мощности. изменение към член 1, параграф 1, точка 2d за съхранение на въглероден диоксид се предвижда нотификация на обектите, е, с капацитет до 1000 тона. независимо от мощностите на обекта, което ще позволи да се контролира развитието на тази нова техника за намаляване на емисията от въглероден диоксид. Най-общо казано, нотификацията няма да доведе до увеличаване на разходите нито за операторите, нито за Европейската комисия действащото законодателство вече предвижда достатъчно информация и комуникации за инвестициите в енергийна инфраструктура. Добре би било също тази информация да се координира по-добре, за да се избегне дублирането на информацията Готов съм да вкарам в моя доклад евентуалните е, предложения на колегите. Благодаря ви за сбитото представене, колега. Давам думата на господин Балчо. Elnök asszony, köszönöm a szót. Az idő rövidsége miatt nem a... Благодаря за дадената ми дума. Ще бъда кратък. По-скоро ще говорим за измененията в доклада, не толкова за измен... предложението на комисията. И Определено там се казва, че на първо място е оценката за влиянието върху околната среда. И въпросът са например, оригиналното представяне на инфраструктурата, което трябва да се изгради в определени срокове. Защо не се дава допълнителна информация? И защо не се дава тази информация на отделните а, примерно компании, които да могат евентуално да адаптират своите инвестиционни планове. Това ще бъде жизненно важно за економическите участници. Но мисля, че първо трябва да се спрем също така и на мерките за а, възстановяване на околната среда. То такъв списък е важен. И мисля, че дори да не е основната и първоначална цел, но това е достатъчно оправдана и логична цел – И разбира се, има, има известно припокриване, но с сигурност такива мерки са нужни. Например, в чем 5, където се говори за планирането на инфраструктурата. И типа енергийни ресурси, които ще се използват ако се използват изкопаеми горива, трябва да има доклад, който да се създаде, който да се направи за това до каква степен ще а, тези, полезни, тези изкопаеми горива ще отделят въглеродни емисии. Ако се използва и атомна енергия, трябва да има доклад относно ядрените клетки, които ще се използват – Разбирам, разбирам загрижеността на комисията, но се питам дали това е, съм, съм отговаря на първоначалната цел. Мога ли да ви помоля да се ограничите на две минути? Давам думата на господин Проди. Саро на сеньора президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Пирил. Съгласен съм по всичките му изменения, но по повод предишното изказване, комисията би трябвало да каже какво ще стане след това съобщение, защото съществуват безброй и инициативи за оптимизиране на използването на енергийните ресурси, за така че да се а, използват максимално възобновяемите енергии и да се увеличи взаимното допълване на различните а, форми на енергия, а, например възможността да се използва вятърната, хидравличната енергия съвместно и да се гарантира а, максимално използване на възобновяеми енергии, като същевременно се осъществи приемственост в продължителност в енергийните доставки. Е, говори се за три генерация, когенерация на електроенергия. Това са въпроси, които трябва да се разглеждат като взаимно допълващи се. И аз смятам, че комисията можеше да обясни какво следва от това съобщение и какви мерки възнамерява а, е, да приеме, за да подобри общата съвместимост на тези различни е, източници. Е, е, дали е, съществуващата мрежа отговаря на изискванията, как съществува е, мрежа, как, как стои въпроса с мрежа за газоподаване. Господин е, Кътер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това становище. Мисля, че а, свършил много добра работа, особено като е разгледал а, влиянието върху околната среда. Мисля, че бъдещите инвестиции в енергийната инфраструктура ще бъдат от ключово значение а, за да постигане нашите цели за 2020 година и за възобновяемите енергийни източници. Със сигурност ще трябва да се превключим, така да се каже, да превключим цялата си економика в ВИ източници и най-вече към енергийните електрически мрежи. Само така ще постигнем нашите цели. Именно затова е много важно да продължаваме да имаме подкрепата на хората за инвестирането в енергийната структура, без това инвестиране да наранява допълнително околната среда. И ако погледнем избора, който ще трябва да направим и как да го преориентираме, за да изградим нова инфраструктура или да модернизираме вече съществуващата, мисля, че там трябва да се направи оценка от страна на комисията. Това е важно. Няма кой знае какво да добавя относно казаното от докладчика, само една допълнителна забележка за качеството на данните по член 6. Мисля, че наистина е важно да бъдем по-ясни относно това, колко прозрачна иска да бъде комисията с данните. Може ли да се публикуват всичките? Мисля, че тези данни, които могат да бъдат обществено достояние, трябва да бъдат, за да може цяла Европа да ги консултира. Благодаря. Мерси, que vous... Благодаря, господин докладчик. Нещо да имате да отговорите на тези няколко забележки. а, за няколко момент. Е, извинявайте, първо, вероятно не, не запомних името. В изменения е записано, че прави, планираните правила и мерки за възстановяване а, на околната среда в случай на замърсяване и заразяване – как, това е предвидено в специалното законодателство. И смятам, че това беше... Ние успяхме да направим това през миналия законодателен период. По отношение на колегата Проди, той спомена да е много, много сложен проблем. И е, Става въпрос за, за взаимното допълване, но това излиза извън обекта на този доклад. По отношение на член 6, според мене, то е достатъчно ясен, твърде ясен, така че много ясно е, се позовава на необходимостта да, да има публично, да се публикуват данните. Има, ако, дали има едно предприятие, което участва. Разбира се, има проблем, че ако данните са поверителни, тогава те не могат да се съобщават. И затова се постарахме да го запишем по такъв начин в текста. Благодаря ви. Благодаря, господин докладчик, за работата. Припомням графика 9 ноември 12 часа за внасяне на измененията. 1 декември вод в комисията, вод в комисията ИТРЕ 27 януари на пленарно февруари 2010 и сега предлагам да преминем към точката за пускане на пазара на биоциди. Давам думата на докладчика госпожа Криста Клас. Благодаря, госпожо председател. Беше ми казано, че комисията първа ще има възможност да представи доклада. Вероятно, по-добре е първо да представим предложение на комисията. Госпожо Клас, няма проблем комисията може да представи първа своето предложение. Добър ден! Благодаря ви за това, че ми давате възможност да представим предложението на комисията за биоцидите и законодателството в тази област. Накратко, предложението за това законодателство има за цел да наблегне на елементите, които работиха добре по време на 8-те години с имплементиране за сега. Тях ще ги запазим и разбира се ще предложим много други елементи а, и ще махнем някои по очевидни причини, елементите, които не работят. А, целта е първо да защитим повече околната среда. Това е важен елемент съществуващата директива вече постигна много голяма защита на здравето и на околната среда, но имаме нужда да подобрим още повече тази защита и също така да приключим някои проблеми, които съществуваха в време на предното законодателство. Втората основна цел, която също е много важна, е да намалим а, настоящото съгласуване, като запазим едновременно с това защитата. Оценката на състоянието направи заключенията, че всички политики в тази област и всички опции, които бяха избрани, имат за цел да се намалят разходите за индустрията, като се изключи един ограничен случай – свързан с обработените продукти. Но като цяло резултата ще бъде намаляване на разходите за индустрията. А, ние също така включваме а, много от добрите практики в други законодателства, като РИЧ, директивата за пестицидите и други. И Съвсем накратко по основните цели защита на околната среда и намаляването на цената за на разходите за индустрията. Защита на околната среда е много важен елемент, защото поне за сега не може да се включат, не могат да се внасят продукти, които са обработвани с биоциди, които и не са произведени в Европа, а пък те биоциди са забранени в Европа. Миналата година имаше Случай на подобни продукти, които доведоха до случай на алергии. Надяваме се вече да няма такива. Всички продукти, които са обработени с биоцидни продукти, трябва да имат специален етикет, в който да се казва с какъв продукт са обработвани, защото това, което се случи с въпросите обувки и с другите продукти, е, че де-факто те бяха обработени с биоцидни елементи, които са забранени в Европа. Разбира се, имаме също така разпоредба за критериите за изключване. Раз казваме, че някои вещества, опасни вещества не могат, няма да бъдат разрешени вече, като се изключат някои ограничени вещества, в ограничени количества някои вещества. Но като цяло имаме ясен списък с а, критериите за включване или изключване. Имаме едно съпостав... една съпоставима оценка, която е много важна, защото се базира на принципа на заместване всеки продукт, който съдържа вещество, е, което евентуално може да има заместител, трябва да бъде да бъде заменен с, да се, всъщност да се направи така, че веществото потенциално, потенциално опасно да се замени възможно най-бързо с альтернативното му. Относно намаляване на разходите и по-високата ефективност. Съвсем накратко нека да напомня, че законодателството за биоцидните а, вещества е огромно. От една страна имаме разрешение за веществата и накрая за крайния продукт, който съдържа тия вещества. Подобно е и за пестицидите. Та, ако погледнете разходите в индустрията, ще видите, че наистина предложението излезе скъпо. Докато нашето пред... настоящо предложение е да подобрим тази ефективност, да намалим разходите, да дадем по-ясна правна рамка. Нека да ви дам един пример. В настоящия момент по съществуващата директива няма крайен срок за държавите членки за приемане на един продукт. Няма крайен срок. Разбира се, държавите членки не могат да чакат безкрайно, но това в нас е много голяма несигурност от чисто пазарен принцип. Това е за продуктовото разрешение им като цяло. И разбира се, има и друго предложение с цел да подсилим системата и да намалим още повече разходите, да има, примерно, една централно разрешително, което да се осъществява, да се дава от Агенцията за, хим, за химикалите в Хелзинки. И това ще бъде особено важно за новите вещества, които ще се пуснат на пазара за бъдеще. Ще има две категории. Първо, ще видим до каква степен това ще функционира. Евентуално ще дадем избор на компаниите дали да процедират по стандартния път на регистрация в държавите членки или чрез Агенцията по химикалите в Хелсинки. И а, второ, нещо друго, което ни се струва много важно, е максимално голям брой компании да пристъпят към централизираната процедура. Мисля, че агенцията в Хелзинки със сигурност може и има нужните средства да бъде ефективна в тази област. И с, с цел да имаме още по-висока ефективност, ние също така ще направим всичко възможно за взаимното признаване на разрешителните, за да не се налага, примерно, един продукт да бъде регистриран многократно във всяка една държава членка. А, когато е регистриран в една държава членка, той да може автоматично да бъде регистриран другите държави членки да признаят продукта. Тоест, взаимното признаване трябва да работи по-добре, но това ще стане, когато имаме ясна база. Ще трябва да имаме по-редовно представяне на данните от тестовете върху гръбначни животни. Компаниите, разбира се, не винаги ще дават всички данни в зависимост от продукта, но максимално голямо даване, обмян на данни всъщност ще помогне за взаимното признаване. По, по този начин ще имаме по-ясна структура на разходите между, между отделните държави членки и също така да се опитаме да намалим тези разходи за малките и средни предприятия, защото да не забравяме, че в този сектор голям брой компании са всъщност малки и средни предприятия. И разходите при настоящата директива, както вече видяхме, и могат много да навредят на най-малките компании. И когато е, директивата се превърне в регламент, няма да има нужда от преходен период. И също така ще се избегне административната тежест от транспониране и още по-важно ще има единна молба единна форма за ре, регистриране с ясни срокове и ясни дефиниции. И накрая, нека да кажа, че промените в процедурите засягат най-вече продуктите. Отбряването на веществата, поне за сега, се разглежда, но поне за сега остава под а, влияние, остава под а, управление на съществуващите директиви. Направихме го мишлено. Целта е да не променяме коренно системата, особено що се отнася до одобряване на веществата и да осигурим още веднъж качествена защита на околната среда, нещо, което вече правим. Спирам до тук. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Dank an die Kommission, Frau Pucci, ähm, благодаря на комисията и на госпожа Пучи за направеното от нея изложение. Давам сега думата на докладчика госпожа Клас. Благодаря господин е, председател, благодаря и на госпожа Гучи, коя толкова кратко и прецизно представи този доста обемист документ и благодаря също за предоставената ми възможност днес е, да проведем дискусия без е, представяне на писмен документ. За мен става дума тук основно за изостряне на чувствителността към биоцидите и се радвам, че ние сме постигнали подобрение на старата директива, защото от 1998 година трябваше да работим с този повече или по-малко лош текст, който предвиждаше много бюрокрация и, както каза госпожа Гучи, много тромава процедура на издаване на разрешение и сега се радва много, че при преработката бяха открити много грешки. Е, освен това, преди беше е, прият е, преди удължаване на сроковете до 2014 година, защото имахме голямо натрупване, защото сроковете не отговаряха на изискванията към данните и за това ние внесохме тези поправки. И сега, уважаеми колеги, трябва да разгледаме значението на биоцидите в нашето общество. Биоцидите са а, абсолютно необходими за а, изпълняване на високите изисквания към здравеопазването и хигиената и те а, присъстват навсякъде. Например, аз много се очудих тази сутрин, а, като видях а, и тук а, съдържание на биоциди. А, значи в парламента има биоциди, тъй като а, се спазват високите хигиенни изисквания. А, и Биоцидите са част от нашата цивилизация и на нашия жизнен стандарт. Е, Те е, се използват е, като дезинфектанти или като средства за борба с вредителите. Също така имат защитни функции при пренасенето на заболявания и именно в тази връзка са много високи хигиенните изисквания, за да няма преносими заболявания, защото бактериите с скоростта на вятъра се разпространяват навсякъде по земята и знаете как е положението с грипа. Също така хранителната промишленост се нуждае от консерванти, производствените съоръжения и те трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани в болниците, не трябва да се разпространяват разпространяват инфекции. Пералните също там трябва да се отстраняват всякакви микроорганизми. Биоцидите обаче се използват и като защита за дървесина, влакно, кожа, гума. Също в зидарията има биоциди и в средствата за обработка на метали. Виждате, че те имат много широко приложение. Биоцидите, уважаеми колеги, обаче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 опасността, а, проистичаща от биоцидите, характеризира техните свойства. Тяхната а, задача е да а, унищожават вредните организми и затова много често биоцидите са опасни и токсични. По тази причина ни е необходима строга уредба, която много ясно да отчита ползата и риска. Не трябва да се стига до инфлационно а, на употреба, а, трябва да се а, да се има предвид отговорността а, и а, да не се действа на принципа колкото повече, толкова по-добре. Освен това ни е необходима стратегия за устойчиво използване на биоцидите и информация за възможните альтернативи. Уважаеми колеги, не става дума на първо място за защитата от биоциди, а основно става дума за защита чрез биоциди в а, когато някой има въшки по главата, той трябва да вземе необходимите мерки, трябва да използва специален гребен, по който има биоцидно, биоцидни вещества. Също така, скандала с средствата за защита на дървесината през 80-те години, оттам научихме много. Въведохме една по-строга система за издаване на разрешение и това е добре, защото са ни необходими по-ефективни и по-екологични продукти. Днес работим с новите технологии, с нанотехнологиите и те трябва да бъдат положени на особено критична оценка, защото наночастиците, така да се каже, попадат под кожата и попадат в в водата също. Също така трябва да подкрепяме иновациите и изследователската дейност, а не да пречим. Аз мисля, че трябва да бъдат проведени множество изследвания за биоцидите във водата е, съдържанието на биоциди във водата. До сега има малко такива изследвания и, както беше посочено правилно от комисията, трябва да се въведе една по-стройна процедура за издаване на разрешение за активни вещества и продукти. Комисията обаче предвижда все още държавите членки да бъдат отговорни за издаването на разрешения за продуктите. И тук става дума за продуктите, при които рискът е по-малък. Комисията комисията посочи също, че искат да намалят разходите. Аз подкрепям това, но в момента не виждам то да е част от предложението. За нас тези разходи са много високи, защото според оценката на въздействието проучването на активното вещество струва между 3 и 5 милиона евро и разрешението за продуктите съгласно оценката на въздействието струва между 19 и 20 хиляди евро и виждате, че в крайна сметка издаването на разрешение струва между 3 и 5, 3 и 6 милиона евро. Може би имам грешка в изчисленията и ще бъда много благодарна, ако комисията посочи, че тук данните са тълкувани неправилно Имам предвид данните, представени при оценка на въздействието. И ако разноските са толкова, разходите са толкова високи, както аз ги изчислих, няма да се чудя, когато много от фирмите преустановяват научно-изследователската си дейност и развойната си дейност, защото разработката на продукти едва ли някъде тя е по-необходима, отколкото при средствата за растителна защита и за това може би не е толкова печелившо да се използват биоциди. Също така ние можем да използваме различни вещества по чисто економически причини. Строгите критерии за изключване, които са предвидени, са правилни. Обаче аз питам комисията как в член 5 изрично не се предвиждат изключения за средства за борба срещу вредителите. И по този начин начин мисля, че рискът за здравето и хигиената е по-голям. Именно при борбата с вредителите и в частност с насекомите, имам предвид в южните региони на Европа, където се пренасят опасни болести от насекоми, там ни е необходима широка палитра от активни вещества. Здравния риск от цикадите, които предизвикват треската шиконгуня, с различни много по-големи, отколкото използването на биоциди. И е, също така развитието на резистентност е, при параситите и насекомите може да нарасне, а това би имало фатални последици. В е, резолюцията на Европейския парламент от 4 февруари тази година по бъдещата политика за защита на климата е, всички групи посочиха, че е, промените в климата ще доведат до появата на различни заболявания. И в член 59 се посочва необходимостта от противомоскитно облекло, спреове срещу насекоми и така нататък, защото тропическите заболявания, които се пренасят по този начин, вече се установяват в Южна Европа и за това е необходимо да действа действаме и тези действия не трябва да се спират от този регламент. Комисията посочи, е включва в приложното поле на регламента материалите, третирани с биоциди. Тук се изисква защита на потребителите, също така по този начин се предотвратява деформация на конкуренцията. Комисията посочва също, че в че фунгициди, които са използвани в мебели и обувки, произведени в далечния изток, трябва да бъдат обект на по-строг контрол. Сега, предложението третираните материали да се означават и да се посочват всички вещества, с които са третирани, това подлежи на дискусия. Ясно е, че материалите трябва да се произвеждат само с такива продукти, които са минали през нашите строги процедури на издаване на разрешение за да може потребителите да се ползват с необходимата сигурност. И е, сега в един биоциден паспорт, е, ако някой иска да бъдат включени всички материали, с които е използвани за обработка и третиране, мисля, че това вече е чиста бюрокрация. Дами и господа, биоцидите е, имат важен принос за здравната защита, използваме ги в ежедневната си хигиена и аз съм абсолютно сигурна, че те са абсолютно необходими с с новото предложение за регламент ние имаме шанс да оптимираме тяхното използване и да намалим рисковете. И аз се надявам, че с така поставената цел ние можем да очакваме доста добър принос от всички колеги. Благодаря. Благодаря на Криста Клас за това подробно изказване, отговор на предложението на комисията. Аз мисля, че господин Шадос и също Даниел, които се обадих като представители на групите, могат да вземат думата. Благодаря. Благодаря на госпожа Клас и на комисията. Госпожа Клас говори на дълго и страстно за различните ефекти от използването на биоцидите. Аз със сигурност също признавам, че биоцидите са важни и че те имат много голяма употреба в днешното общество. Но предполагам, че всъщност вашата реч определено ни показва какво ще представлява бъдещата дискусия, когато ще продължим да, про, да правим законодателството за бъдеще по темата за пестицидите. Разбира се, зависи от вас, госпожо докладчик. А, аз лично ще кажа Алелуя, госпожо Клас. Да, наистина биоцидите са подарък от Бог и и трябва да продължим да ги използваме. Но няма да кажа точно така, защото нека да не забравяме, че те са химикали, които убиват организми. Не забравяйте това, когато използвате биоцидите и когато не говорите за тях. Те могат да бъдат много опасни, могат да имат много отрицателен ефект – на, и за околната среда, и за общественото здраве. И именно за това намирам за много положително, че комисията казва, че, един от основ... че това е един от основните приоритети при разглеждането на законодателството. Не чувствам, че това е напълно отразено в предложението обаче. Например, ако погледнете равновесието между това, което е било направено, за да се намалят разходите за производство на биоциди и това, което е направено, за да се подобри защитата на околната среда и на здравето, мисля, че става очевидно, че сме се фокусирали върху първото, а не върху второто. И ако погледнете също различните членове, ще видите, че когато говорим за защита на околната среда и здравето, има само един член, а има девет такива за намаляване на разходите. Предполагам, повечето от вас ще се съгласят, че всъщност няма равновесие в двата елемента. Така както уж твърдите във вашите заключения. И искам да кажа, че има, разбира се, и много положителни неща в предложението. Например, много е, много е, е положително, че сега, примерно, се а, разглеждат детайлно продукти, които са заместващи. Мисля, че това трябва да се подсили една от особените слабости, с които трябва да се преборим, е потенциалът да се съсредоточи повече в тази посока, за която аз споменаха, именно защита на околната среда и здравето, но дефинициите за сега са много слаби. Говори се за дефиниция на ниския риск. Имам усещането, че така както е написана сега тази дефиниция, тя ще бъде контрапродуктивна. Много време ли говорим? Да, добре. Ще побързам тогава. Ще бъда кратък. Има още 6 изказвания а вече почти 15, 6-15, така че... Но всъщност виновна е госпожа Клас, защото тя ме предизвика с нейния доклад. Да, нека това да бъде насока, както вече казах. Оставам до тук. Благодаря. Благодаря, Ян. Корин Люпаш, две минути. Си. Благодаря, господин председател. Може би ще продължа в същия дух тъй като има 50 000 биоциди в Европа, които се използват по настояще. И това е всъщност друга дума за пестициди, само че са човешка употреба. трябва да се приложи още по строг регламент. защото ако селското спанство се нуждае от пестициди. Това е тема за дебат. Биоцидите също са изключително важни и тук се наистина се предвиждат някои неща, но според мен има твърде много изключения по отношение на информацията. А потребителя трябва да бъде информиран за всички опасности. Същевременно е, трябва да сме много по-рестриктивни по отношение на броя изключения. Това е нещо много важно. И второ, смятам, че трябва да сме много по-стриктни по отношение на разрешените, видовете разрешени продукти и начина на разрешаването им, защото тук става въпрос за човешкото здраве, за въздействие върху околната среда, което през изминалите десетилетия беше сериозно подценявано. Благодаря. Чудесно пазихте времето. Мишел Ривази. Вижте, смятам, че преди всичко трябва биоцидите, да са, регламентацията да е последователна с тази за пестицидите. Знаете, че това са сходни продукти, но, както вие казахте, госпожо Клас, които са по-скоро за приложението в областта на хигиената, и трябва да правим връзка между риск и полза. Разбира се, тук нямаме и друга альтернатива. Това са токсични вещества според мен трябва да се повдигнат някои важни въпроса. Първо, отговорността на държавите членки по отношение на разрешаването на някои продукти. И второ, критериите за изключване на активните вещества. На тези две равнища ние водихме голяма битка по отношение на пестицидите и сега ако се вгледаме в подройности, изведнъж виждаме, че по отношение на биоцидите сме доста по-гъвкави. И предвижда се възможност държава членка да не разреши за пестицидите, това съществува, докато за би, би, биоцидите трябва, е, има задължително взаимно признаване. Тоест, достатъчно е една държава членка да разреши и трябва и всички останали да го разрешат. ние винаги сме се борили за запазване на суверенитета на държавите членки при разрешаването на биоциди или пестициди условията а, да се отчитат местните обстоятелства, да има при пестоцидите е, е, има само няколко при условия при биоцидите е, повече по, при, по отношение на ограничаването на употребата по същия начин. За пестицидите може, за биоцидите не може. Виждате, че това е доста нелогично, защо има такива различни мерки между биоциди и пестициди. За централно разрешаване, за пестицидите се, това се прие, че не е възможно. Всяка държава разрешава, докато за биоциди автоматично имат централно разрешаване, и е, дори за рисковите продукти. Така че, според мен, е, разпоредбите е, за биоцидите малко подценяват е, принципа на суверенитета на държавите членки. И второ, критериите за изключване на активни вещества, е, някои от критериите за пестицидите не са възприяти за е, биоцидите, токсични биоакумулатори, устойчиво, бавно разграждащи се вещества. Това, това не се предвижда за биоцидите. И последно. И нанотехнологиите. Съгласна съм с госпожа Клас. Това е. Благодаря ви. Виторио Проди. Благодаря. Аз разбира се ще, ще проуча по-подробно текста на предложението на комисията, но възможността за централно разрешаване според мен е, трябва да бъде да се да разреши редом с националните разрешения защото е, трябва а, е, е, пускането на пазара на различни биоциди наистина да бъде по-стриктно, за да не. Да, за да няма безконтролно пускане. Освен това трябва да се активизира научно-следователската дейност на биоцидите, както и на тяхното въздействие върху околната среда. Вие знаете, че промените в климата водят до едно а, при, приближаване на климата до тропически и трябва да видим какво е въздействието на биоцидите върху това глобално затопляне, дали има... Вие знаете, че има биоцири, които имат много селективно действие, които има, могат да имат а, твърде ограничен ефект върху човека. Ето, такива биоциди трябва да бъдат поощрявани. Е, искам да благодаря на госпожа Калас, на, госпожа, на, на комисията и е, си запам с възможността да коментира по-нататък в дискусия. Благодаря на господин Роси. Благодаря, господин Роси сега ли да искам по, да, по, по, въпрос? Сега ли да се изкаже? Uh, и искам, наистина оценявам работата на председателството, което трябваше за кратко време да разгледа много важни материали на много деликатни и важни теми, но а, мисля, че за по-нататък да може да имаме повече време за за изказване, защото две минути за доклади от по 170-180 страници и толкова чувствителни и важни въпроси а, наистина не е достатъчно. Много е малко. И при други поводи, по-рано, съм казвал а, че, изтъквал съм този аргумент, който... И е това много деликатно. Ние трябва да... Можем да, можем да създадем сериозни проблеми на операторите, защото трябва да се проверят много точно всички правни елементи в предложението, в един член – Примерно се говори само за разрешени биоциди, но след това е, пише, че не е възможно да се контролират е, веществата и е, да се проследят потенциалните рискове за човека и за околната среда и така нататък и така нататък. Така че когато се прави такова предложение, комисията трябва да оцени вече какви правни инструменти съществуват, които да позволят да се контролира ставащото в Европейския съюз. Е, ние търсим строги правила, с това съм съгласен, но трябва да, да ако не направим ефикасна контролна система, има риск просто да не, не да, да изпишем вежди да извадим очи по отношение на нашите граждани. Благодаря, госпожа Вайс Гербер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Криста Клас за това толкова подробно и добро направено встъпление в темата. Целта е да се предлага повече защита на, за здравето и околната среда и аз мисля, че това е основната цел на ревидирането на този регламент, именно всички материали и изделия, които съдържат биоциди, да бъдат включени. Обаче старата директива за биоцидите откри много слабости, които не могат да бъдат отстранени всички, както преди, така и сега. Много голяма степен на бюрокрация, много големи разходи. До сега ние нямаме почти никакви иновации. Както казах, подобренията не са успешни. Всички искам да дам един-два примера. Единият е следния. Все още в рамките на това предложение е така, че биоцидните продукти е, се, е, за тях се издава разрешение от държавите членки и е, обикновено и, и, чак, и нямаме още европейска процедура за разрешаване. Целта трябва да бъде хармонизиране най-накрая на европейско ниво с едно едино високо ниво за защита, което ще означава, че сме постигнали много за потребителите. От друга страна ще имаме еднакви условия, равни условия в конкуренцията и няма да може може всяка държава членка да прави каквото си иска. И освен това, ако има и е, големи слабости при взаимното признаване на разрешенията, тогава вече в крайна сметка никога, никога няма да имаме единна Европа в тази сфера. Същата дискусия се води е, и при е, е, средствата за растителна защита и е, много важна стъпка беше направена там е, в посока хармонизиране и е, то както в е, смисъл полза на потребителите, така и по-добра конкуренция за малките и средни предприятия. Правата на собственост. Тук трябва да се намери баланс между защита на интелектуалната собственост и други интереси. Например, да нямаме двойно провеждане на опити с животни и критериите за изключване. Там дискусията е също като пестицидите. Аз съм загрижена от това, че почти изключително значително се пренебрегва риска. При директивата за козметичните средства там е, имаше такава опасност и аз мисля, че е, този подход не трябва да се прилага и тук. Благодаря. Имаме още две минути за комисията. Ако желая да вземе думата, госпожа Пушка. Пучи. Извинете. Извинете ме. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Ще бъда кратка отново. Първо искам да благодаря на докладчика, на докладчицата Сянка, на всички останали членове за това, че като цяло подкрепят нашето предложение и целите, които искаме да постигнем. Да, до някъде е вярно, че се слага ударението на намаляването на разходите, но това не трябва, наистина не става в ущърп на а, здравето и на околната среда, защото вече настоящата директива постигна тези цели. И си дадохме сметка, че а, това е постигнато. И именно за тази цел ние правим системата по-ефективна. И затова имате усещането, че, имате, че имаме повече точки а, в, относно намаляването на разходите, отколкото на опазването на околната среда. Но за комисията е ясно, че едното не е в ущърп на другото. Е, това, което госпожа Клас каза в това отношение е много важно. И нещо друго, което чухме при коментарите, е именно, че биоциния набор е много голям. Някои от тях са хербициди, но не за, не за земеделието, но за парковете в градовете и всякакви други. Разбира се, има изключения. И местните характеристики понякога определено са по-малко важни спрямо тези в, агрику... в семетелското стопанство. И за това а, казваме, че когато е възможно, трябва да имаме общи разрешения и съответно да имаме по-ясна система за признаване. Не сказваме, че законите за пестицидите не са добри, а просто имаме нужда да имаме по-голямо адаптиране спрямо отделните характеристики на биоцидния сектор. Бих желала също да благодаря за подкрепата относно обработените продукти. А, имаше някой, който каза, че има нужда да се защитят потребителите това се опитваме да направим с члена за обработените материали. Дефиницията на различните продукти също е важна, защото трябва да насърчим биоцидите, които са по-безвредни и също така да насърчим малките и средни предприятия с новия текст имаме повече инициативи за тяхното насърчаване, за да могат те да продължат с иновациите. Като цяло мислим, че биоцидите са толкова важни, колкото пестицидите. Дори повече, защото те са голяма част, важна част от е, човешкото здраве, от общественото здраве и за борба с, и, и, с насекомите в различни области. Така че мисля, че не, мог, не мога да кажа, че примерно пестицидите са по-маловажни, но просто характеристиките са различни. Имаме различни производства в малките и средни предприятия и госпожо Клас, може би трябва да направим някои изчисления заедно, но е ясно, че разходите могат да бъдат и по-високи, но ние определено имаме за цел да намалим тези разходи и повечето продукти, повечето производители на продукти и тези, които пускат продукта на пазара, са обикновено малки и средни предприятия. Много повече, отколкото тези, които произвеждат първоначалните вещества. Това са големите химични компании. Докато тези, които от отделните субстанции, които правят крайни продукти, и го пускат на пазара, са малките и средни предприятия. И разрешителните на продукти ще бъдат по-ефтини, отколкото разрешителните на вещества. Мисля, че това беше важен момент. Мисля, че отговорих на основните коментари и забележки и наистина очаквам да продължим да дискутираме все така интересно. Благодаря. Аз забравих госпожа Гилдинг, която като докладчик Сянка искаше също да вземе думата. Една минута. Благодаря, господин председател. Няма да го приемам лично. Ам... Имах 12 на точки, но хайде, ще ги дам директно на госпожа в клас. И на следващия етап ще бъда, надявам се, първа в вашия списък за изказванията. Благодаря. Много щедро от ваша страна. Криста, нещо да добавите? Господин председател, може би съвсем накратко да благодаря за изказванията и също за е, идеите, които бяха дадени. Аз виждам много добре, че има необходимост от дискусия по тази тема. Ще се радвам да се проведе такава дискусия. Мисля, че днес е, доста от присъстващите не са чели предложението за регламент. Очаквам и предложенията на комисията и е, ще се радвам ако се проведе дискусия, така че е, да очертаем една правилна посока и аз е, не съм е, установявала по-очевидна ситуация, отколкото тази при биоцидите, при средствата за решителна защита. Ние трябва да намерим решение, защото що се отнася до основната цел, няма различия между нас. Всички осъзнаваме, че става дума за здравето и за хигиените стандарти. Така. Благодаря най-сърдечно. С това закривам заседанието. Утре в 10 часа продължаваме.